Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. Искаме си да започнем. Uh, like Нека да започнем заседанието. Предстои ни последния полуден от това двудневно заседание. Предвидено е да разменим позиции с двама министри от така наречените нови държави членки. Тук е господин Марчин Кубяк от Полша, както и господин Даниел Браун от Чехия. И двамата са министри на регионалното развитие. Дали министъра от Чехия ще позволи първо да чуем позицията на Полша? Заповядайте, господин министър. Много благодаря. Уважаема госпожо председател на Комисията по регионално развитие, професор Хюбнер, уважаеми госпожи и господа. Малко хора вярваха в бързия успех на кохезионната политика на ЕС в новите държави членки от Централна и Източна Европа. Много въпроси не намериха в началото своя отговор. Ще може ли администрацията да се справи с новите предизвикателства? Ще може ли да има ефикасна система на изпълнение? Ще могат ли националните бюджети да поемат тежестта на съфинансирането? Днес знаем, че сме се справили и Полша, която в момента е най-големия бенефициент в рамките на кохезионната политика, може да се похвали с дълъг списък с положителни резултати от използването на европейските средства. Един от тези основни резултати е една голяма инвестиция в програма за опазване на полското историческо наследство. Европейските средства помогнаха за смягчаване на въздействието на външните шокове и за стабилизирането на европейските и на обществените по-скоро финанси. Освен това, полското правителство беше принудено да въведе промени с цел да се повиши ефикасността му, съответно се създаде възможност за повишаване на административния капацитет. Всичко това допринесе до за увеличаване на конкурентоспособността на страната, намали разликите в развитието между Полша и останалите страни от Европейския съюз. В Полша кохезионната политика е синоним на растеж. Между 2007 и 2012 година полската економика отбеляза най-големия растеж в Европейския съюз, приблизително 4%, а средната стойност за Европейския съюз беше 0,4%. В допълнение, Полша остана на пътя на растежа дори и в най-тежките години на кризата 2009-2010 година, тъй като имахме много голям растеж на БВП между 2007 и 2010 година. Ето защо разликата между Полша и останалия Европейски съюз по отношение на БВП на глава от населението намаля с 14% пункта. Що се отнася до развитието и сближаването, Полша сега е първа сред 27-те държави членки. До 2015 година Полша ще е достигнала тези 70% от средното за Европейския съюз. 5% от този резултат ще се дължат на европейските средства – много голямо постижение, като си има предвид, че през 2012 година процента беше 66. Положителното въздействие на кохезионната политика на ЕС се вижда в много различни области. Създават се нови работни места, работниците придобиват нови умения, приспособяват се към новите условия на трудовия пазар, транспортната инфраструктура се модернизира, строят се магистрали – а това е необходимо условие за развитието на економическото и социалното сътрудничество между европейските региони. Компаниите от своя страна извлякоха полза от европейските средства, тъй като те бяха инвестирани за човешки капитал. Нашите компании сега се конкурират на международните пазари, не само защото имаме по-низки стойности на средствата, които са необходими за, за производство, но и поради други фактори. Полша стана по-инновативна, по-конкурентоспособна, по-ефективно реагира на шокове по отношение на търсенето и предлагането. Инфраструктурата, която се възползва от европейските средства, води до голямо увеличение в инвестициите, между 20 и 25%. Бяха създадени много работни места. Всъщност техния брой се оценява на няколко стотици хиляди. Освен това, Полша отбелязва второто най-голямо намаление на безработицата след Германия – между 2007 и 2012 година. 3,7% намаление. До голяма степен това се дължи на използването на европейски средства. Забележете обаче, че кохезионната политика работи в две посоки. Тя води до ползи и за страните от а, Стария Европейски съюз, 15-те стари държави. Според оценки на два научни института, старите държави членки регистрират възвръщаемост 61 евроцента за всяко евро инвестирано в Вишеградската четворка. Да не говорим, че има допълнителни възможности за износ, за инвестиции. Ето защо като цяло кохезионната политика води до по-добра интеграция на страните от Съюза, допринася за регионалното сътрудничество, води до един интелигентен, устойчив растеж и консолидира економическото, социалното и териториалното сближаване. Полският опит от годините между 2007 до 2013 не е само положителен, тъй като трябваше естествено да се справяме с проблемите в системата. Те са свързани най-вече с неясните разпоредби, които постоянно са обект на погрешно тълкуване от страна на аудиторите е, и съответно са обект на, на тълкуване от страна на комисията. Има много дълги и сложни процедури за одобряване. Ето защо се появиха предложенията за промени за следващия програмен период. Тези предложения са насочени най-вече към създаването на механизми, които да направят кохезионната политика по-ефикасна и по-ефективна. Говори се за по-добра координация по отношение на отпускането на фондове, говори се за подходи ориентирани към резултатите. Полша участва ефективно в изготвянето на тези предложения. Радвам се, че успяхме да се договорим по много от аспектите, свързани с упростяването на отпускането на средства. Като показва опита на основните бенефициенти, създаването на ефикасна система за изпълнение е половината от решението на проблема. Ние смятаме, че следва да има оптимизирана координацията по отношение на фондовете за селско стопанство и рибарство. Би следвало да се повдигнат праговете за някои определени фондове. Освен това трябва да се създаде възможност за цифрова комуникация между бенефициентите и всички останали институции. Тези промени ще доведат до положително развитие за абсолютно всички заинтересовани страни. Искам да се възползвам от дадената ми възможност да благодаря на Европейския парламент за успешното сътрудничество в преговорите по пакета за кохезионната политика. Преговорите ще приключат съвсем скоро участието на комисията Реджи може да бъде давано за пример. То може да се използва като модел за работа от други комисии. Няколко много важни въпроса трябва да намерят своя отговор преди да приключат преговорите в рамките на тристалените диалози. Те са свързани най-вече с финансовото управление, резервите, макроекономическите условия и така нататък. Тези въпроси не са лесни за разрешаване, но едно нещо е сигурно. Не можем да приемем решения, които ще парализират изпълнението на кохезионната политика и ще намалят нейната ефективност. Ето защо искам да кажа няколко думи за това как може да се избегне такава ситуация. Нека да започне с макроекономическите условия тема, която породи много спорове и брожения и тема, по която позицията на съвета създаде проблеми. За Полша тези трудности доказват, че трябва да има ясни правила и разпоредби, за да може да се избегнат различните тълкувания. Полша признава, че трябва да се укрепи укрепят инструментите на економическо управление в Европейския съюз, за да се създадат стабилни макроекономически условия с цел да се постигнат целите на стратегията е са до 2020 година. Ето защо ние смятаме, че макроекономическите условия трябва да се прилагат за всички европейски фондове за структурно инвестиране. Ако тези условия се ограничат само до кохезионния фонд, както е сега, те ще се прилагат само за страните, които са бенефициенти по фонда и това няма да е справедливо. Ето защо трябва да правим предпазливост, когато определяме отношението между економическото управление и фондовете. Макроекономическите условия не би следвало да създават атмосфера на несигурност, когато става въпрос за очакванията спрямо от държавите членки. Освен това, трябва да се гарантира е, връзката между макроекономическите фактори и програмите. От гледна точка на Полша, това отношение може да породи въпроси. Освен това, резерва и рамката за изпълнение. Полша изказа резерви, ние смятаме, че те ще допринесат е, за програмите. Ние сме една от е, девете държави членки, които са използвали така наречения резерв е, на национално ниво. С оглед на онова, на което станахме свидетели, не трябва да има възможност за различни тълкувания по отношение на правните разпоредби в тази връзка. Освен това, тези инструменти не трябва да се използват без да се, из... да се взима предвид настоящото положение. Няколко думи относно финансовото управление. Работата в тази област трябва да ни даде възможност да поясним всички правила и разпоредби и да премахнем възможността за объркване. Ето защо смятаме, че трябва да се определят внимателно термините нередност и систематична нередност. И трябва да се определят точно условията за правенето на промени. В заключение, надявам се, че опита и предложенията на Полша, както и на другите основни бенефициенти на кохезионната политика, ще допринесат за по-голяма ефикасност и ефективност на тази политика. Смятам, че преговорите би следвало да приключат бързо по отношение на законодателния пакет. По този начин ще имаме възможност за изпълнение на фондовете още от самото начало на 2014 година, а това е наша обща цел. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин министър Кубек. Всъщност, обикновено ние не аплодираме нашите гости, така че вие сте едно изключение. Сега ще дам думата на министър Даниел Браун за неговите бележки. Благодаря, госпожо Хъбнер. Дами и господа, депутати, скъпи членове на комисията Реги, бих искал също да споделя с вас нашия опит от политиката за сближаване. Разбира се, трябва да бъдем критични и към себе си, и към другите. Първо бих искал да ви благодаря за възможността да обмениме мнение тук с представителите на Европейския парламент, защото това води до много по-добро разбиране на евентуалните проблеми и по-доброто освояване и използване на европейските и структурните фондове. Надявам се, че е, ще допринеса за по-доброто управление на тези политики. По този начин ще обеличим солидарността помежду си. Първо, нашият опит в е, Чехия има положителни резултати. На второ място ще спомена проблемите и провалите. И на трето място ще кажа е, как, начина по който подготвяме следващите програми на основата на успехите и провалите и трето, какви са перспективите за бъдеще в моята страна и на европейско равнище на основата на европейската политика за развитие, която спомага да се използва максимално потенциала на регионите и на ресурсите по принцип, с които разполагаме. Сега, Република Чехия е страна с средни размери, 10 милиона граждани. Знаете, че ние се присъединихме към в Европейския съюз през 2004 година, т.е. става дума за първия цялостен програмен период, в който участваме. През първия премен, програмен период разполагахме с две Цяло и 6 милиарда, докато 26 милиарда е сумата, с която в, разполагаме в сегашния прего, програмен период. 80% от БВП от населението се концентрира в един регион на страната. Затова европейските средства са от огромно значение за инвестициите на местно, регионално и териториално равнище. Мисля, че Република Чехия може да служи като модел, защото има наистина специфики, които отразяват средностатистическите европейски статистики. Въпреки проблемите и известни отрицателни резултати на макроекономическо равнище, резултатите са видими. Независими проучвания доказват, че е, кохезионните политики мултиплицират ефектите, т.е. 0,30 е, е, цента разходвани средства за кохезионна политика дават резултат от 1 евро и 30 цента. В много, в много региони това са основните инвестиции, 45% в много територии на Чешката република, но в територии, на територии на други държави членки е, тези, е, този дял е много по-голям. От... Ще спомена също така и изследванията направени в Польша, в Чехия, както казах, от за всеки цент инвестиран в Чешката република, 65 цента всъщност са, са печалба за предприятия от 15 стари държави и членки. От 2004 година насам над 100 000 работни места са били създадени в рамките на проекти, финансирани от е, Европейския съюз, а в периода 2007-2013 резултатите са наистина значителни, положителни. Бяха създадени много нови предприятия, както и е, центрове за растеж, подпомагани и които работят в сътрудничество с предприятията, с университети, академични среди и така нататък. Целта е тези регионални полюси или центрове да бъдат наистина достъпни за всички. Е, с европейски фондове се намали ежедневната административната административна тежест за малките и средни предприятия. Бяха създадени единни гишета, е, така че гражданите вече не трябва да обикалят е, бюрата в регионалните центрове или в Праг, а просто могат да се обърнат към най-близкия контактен пойнт или, пункт или гише в е, местната поща и така нататък но ам, пред прекаленото много институции, процедури, работят все по-професионално следствие на обучение на експерти и ако а, поставените цели не се изпълнат на първо време, а, се извършва един преглед и се вземат мерки за подобряване качеството на дейностите. Така че в всяка община а, сме свидетели на по-добри резултати, бяха, избличат се полки. Е, прилагат се най-добрите практики, които са взети назаем от други държави е, членки, т.е. работата е много по-ефективна. Това беше първата част на моето изказване в е, втората част. Става дума изпълнението на програмите и политиките по места. Както споменах, има разбира се и проблеми специфични фактори, които затрудняват приложението и осъществяването на, на практики. Знаете, че имаше известно време политическа нестабилност и имаше проблеми, които бяха породени от това. Бяха направени и грешки, които доведаха до заплащане на висока цена – а, така че а, трябва, трябваше да се вземат мерки за подобряване качеството на одитите, на, на, на е, надзора. Също, същевременно бе създадена нова система за обучение на е, лицата, участващи в е, търгове за обществени поръчки. Е, е, така че деф... не, не, системите, които не функционираха добре, бяха коригирани, но това изиск изискваше известно време. Какви са полките, които извлекахме и как ще приложиме тези полуки за избягване на грешки в бъдещето. Както каза и полския колега, работиме интензивно и активно по подготовка на следващия програмен период за изпълнението на стратегически цели. Е, цел, цел, целта е европейските средства да се използват така, че е, пазара да не се изкривява, да е, използваме по-опростени методологии, да има по-добро, по-добра комуникация между администрацията и бенефициентите. За целта ще се внедрят изцяло информатични системи. Наистина ние се получихме от грешките си и тези полуки ще бъдат приложени на практика за следващият период. А сега преминавам към третата част на изказването си. Вътрешните фактори, които се добавят и към външните такива. Знаете, че от 5 години сме в криза, криза, която засегна Чехия много дълбоко е в продължение на, на е, пет години имаше спад на економическия растеж, както и е, макроекономически проблеми. Е, същевременно бяхме жертви на наводнения, това доведе до закъснение на някои строителни обекти, строежа на инфраструктури закъсня и третия проблем, с който се сблъскахме, беше следния. Комисията е много стрикна, разбира се, следствие на критиките, отправени от Сметната палата. Така че ми смятаме, че трябваше, трябва да се потърси по е, по-скоро е, да се потърси начин да се коригират истинските грешки, а е, да не се да не фокусираме върху някои формални изкривявания или проблеми. Uh... Защото в крайна сметка, ако стигнем до е, 0% грешки, това ще означава, че просто нищо не се прави в областта на политиките на сближаване. Но про, реш, реш, решението на по, по места беше да не се вземат ретроактивни, да не се прилагат ретроактивни санкции в, годишни, в, годишния, в годишния отчет на сметната а, палата беше много а, ясен в този аспект Разбира се, но, но необходимо е да се продължи да се упражнява натиск и да бъдат подложени на натиск националните администрации, за да създават по, по-инновативни, по-комплексни проекти, които обаче да отговарят на действителните нужди. Що се отнася до бъдещето на политиката на сближаване, ние ще трябва да продължаваме да а, а, да целиме изпълнението на стратегическите е, задачи, без обаче да допускаме изкривявания на пазара. Тази политика, разбира се, не се изпълнява е, по еднакъв начин в различните дър държави членки. Е, в крайна сметка става дума за една политика, която е ориентирана към резултати, видими резултати. Бих искал да е, поздравя комисията за начина по който управляват тази е политика. Същевременно, Връщаме се, връщам се и към кризата. Трябва да направим всичко възможно да се използва максимално под, под потенциала на териториите, на регионите. Това ще бъде в, за благото на целия Европейски съюз. Политиката на сближаване е много важен, значим инструмент, който е, спомага за е, насърчаването на публичните инвестиции. Е, политиката е от огромно значение за економическото възстановяване и в дългосрочен план тя генерира добавена стойност. В а, сутринта. А, гл, гл, бих искал да благодаря на господин Власък и на всички вас, които участвахте в а, гласуването на регламента тази си сутрин, но същевременно сме малко а, разочаровани от а, самото предложение. В Знаете, че заключенията на, на съвета водат до промени в многогодишната финансова рам, рамка. Е, не всички предложения са много уместни, но е, позволете ми да ви благодаря за е, работата, която извършвате за подпомагане и насърчаване на политиката на сближаването. Но смятам, че може да отправиме и положителни послания към обществеността като се опитваме максимално да използваме ресурсите, с които разполагаме. Аз също се надявам, че преговорите ще приключат в най-скоро време. Трябва да се намери някакво решение на проблема, свързан с предварителните макроекономически условия, тъй като държавите членки е, очакват това и е, моето, моята молба към вас е, е да направете всичко възможно тези преговори да приключат колкото се може по-скоро, защото най-лошото послание, което, отправя, което можем да отправим към обществеността е това да не можем да започнем изпълнението на програмите в срок. Така че последиците от е, политиката на сближаване са видими, ясни, осезаеми, особено в е, в моята страна имаше, разбира се, проблеми, които, е, с които превъзмогнахме, макар и да платихме висока цена за това сега от тук нататък трябва да имаме наистина едни ясни, е, строги правила, е, да има е, баланс между контрола и е, грешките, но също, същевременно е, разчитаме и е, на вашата комисия, която обсъжда основополагащите принципи на тази политика с Европейската комисия. И целта е също така да се създадат допълнителни работни места. Благодаря, че ме поканихте. Благодаря, че можах да споделя вашето мнение с вас. Благодаря, господин министър може да започнем дискусията. Първо Ян Олбрихт. Благодаря и на двамата министри. Положителен признак е това, че след общите приказки, колко добра е политиката на сближаване, имаме и някои конкретни послания. И разбира се, тази политика може било да бъде одобрявана, било неодобрявана. Но на въпроса. Господин министър току-що обясни проблема с грешките. А, исках а, да попитам дали има някаква прилика между грешките, които се допускат при вас и в, в Великобритания. Трябва да кажа, че положението е доста еднакво, доста сходно. Но ще задам въпроса си на полски към господин а, министъра. Говорим, значи, за макроекономически условия. И полската позиция по този въпрос е доста спорна. Тя е повод за спорове и тук в комисията по въпросите на регионалното развитие казваме, че ще бъде нечестно, ако единствено ние бъдем санкционирани. Мастерския договор е много ясен по този въпрос. Санкциите са свързани с макроекономически условия. Тук използваме различни доводи. Говорим за допълнителни санкции, които биха могли да спънат прилагането на политиката на сближаване. Аз съм поляк, но трябва да кажа, че не съм напълно съгласен с вашите доводи, че това би било несправедливо спрямо, спрямо Полша. Всъщност, значи, ние не искаме да бъдем санкционирани, да не сме единствените, нека и други бъдат санкционирани. Но ако тази политика е ефективна, тя трябва да носи решение за всички и това е посоката, в която госпожа Хюбнер а, би искала да се върви. Мисля, че тези доводи са интересни, но не са убедителни в политическо отношение. Искам също така да попитам господин Браун. В Чешката република, както и в Полша, имахме сходни административни структури. Очертахме региони и определени а, различия въведахме в административните структури и се питам, искате ли да дадете възможност на местните органи да управляват тези фондове? Госпожа Коларска-Бубинска. Много се радвам, че имаме тук двама министри, с които може да обсъдим политиката на сближаване. Скоро ще станат 10 години, откак нашите страни се присъединиха към Европейския съюз. И от тази гледна точка трябва да разглеждаме проблемите. Една от целите на регионалната политика на Европейския съюз е постигната. А, значи ли това според вас, че ролята на политиката по отношение на регионите на Европейския съюз намалява по значение? Защото говорим каква полза носи всяко отпуснато евро за економиката на тези страни. За, и както за богатите, така и за бедните райони в нашите страни. Благодаря, госпожа Смолкова. Благодаря. Имам няколко въпроса. Ще започна с господин Браун. От неговото, неговата презентация. И във връзка с това, за което гласувахме сутринта, искам да попитам дали той е нов в правителството или е бил и в предишното а, чешко правителство на господин Мечес. Защото ако е така, той би а, а, знаел, че а, на съвета би трябвало да поиска не само 900 хиляди, само 900 милиона, извинявайте. Когато става дума за разпределението на фондовете, това се решава не само от правителствата или от отделните министри, решава се не само централно, но е, роля тук имат и самоуправляващите се региони. Какво мислите? Какъв е процентът на тези фондове, които се управляват на местно равнище? Ефективно ли би било за политиката на сближаване дали път ако фондовете се управляват на местно равнище, ще, те ще бъдат по-добре управлявани, ще се предотврати корупцията и така нататък. Вие не споменахте нищо по този въпрос, но ние четем пресата. Знаем, че в някои страни положението е по-добро, други не толкова добро. Когато, знаем, че когато се дават средства на самоуправляващите се региони, се предотвратява корупцията и те се използват по-ефективно. Господин Бостинаро. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, се чухме двамата министри. Имал съм възможност като докладчик да работя с представители на полското правителство. Поне два пъти съм се срещал с господин Браун. И мисля, че това е много положителен опит, много по-положителен, отколкото имах с предишното румънско правителство. Това е, си струва да бъде подчертано. Това първо. А второ, трябва да се подчертая ролята, която Польша играе днес за политиката на сближаване. тук трябва да се споменат новаторските понятия във връзка с политиката на сближаване. Полският принос към тази политика е водеща в Европа. Аз съм румънец, но с е, удовлетворение виждам, че една страна, която се присъедини към Европейския съюз след 2004 година, е движеща сила за усъвършенстване и обновяване на политиката на сближаване. Както виждате, е, новите понякога работят по-добре от старите. Малко различно е мнението ми от това, което каза господин Браун. Прекалено голямото междуправителствено измерение на, на взимане на решения може да бъде вредно. Междуправителственият подход е враг на политиката на сближаване. И тук е нещо, това е нещо, в което всички, за, за което всички може да, за чето усъвършенстване всички може да работим в бъдеще. Истина е, че парламента направи всичко възможно, за да преодолее наследството на междуправителствения подход. Сега да кажа нещичко за румънският опит, но важният опит е толкова важен за всички нас. Това подчертавам. В Румъния а това са заключенията и на комисията, в която аз работя в моята страна. Съществува правна институционна нестабилност. В Румъния обаче тази нестабилност беше много по-голяма и много по-вредна за политиката на сближаване. Политическото вмешателство и е, връзките между политиците и техните клиенти, клиентилизма, особено в областта на обществените поръчки, е, също имат голямо значение. Тук трябва да се спомене ролята на смет, Румънската сметна палата, както и решението да се суспендират три, шест оперативни, три оперативни програми с на обща сума 6 милиарда евро. Това е драматичен а, урок, който а, ние в Румъния получихме. Винаги се вдъхновявам от полският модел. Съвсем честно го казвам, като проевропеец и като а, човек, който подкрепя а, а, политиката на сближаване, тя е много важна за бъдещето на европейските народи. Но много важно тук е стратегията, но в румънския случай едва не може да кажем, че съществува стратегия. Сега, способността за съфинансиране. С настъпването на кризата не само Румъния, но и други страни се изправиха пред драматичните последици от липсата на съфинансиране. И с бюджетно планиране планира се отнапред бюджетен период за 7 години напред. По-голяма, по-висока степен на съфинансиране е много съществен въпрос. в Румъния за сега се изправя пред този въпрос. Друг проблем е слабият административен и институционен капацитет. В Польша и в Чешката република имаше институции, които бяха готови да поемат работата, да прилагат политиката на сближаване. В Румъния обаче не искам да добавям други имена към този списък, тъжен списък, но има и други, които могат да се споменат в този контекст, където няма достатъчно административен и институционен капацитет и това представлява важна пречка за политиката на сближаване. Ще спра до тук, но искам да повторя още един път. Този дебат е толкова важен не само за да извлечем пулки от е, направените грешки до сега, той е важен и за комисията. Защото и господин Бран го каза, и господин Кубе, Кубе го спомена, този дебат е важен за Еврокомисията. Опростяването е много важно. Как да се е, е, решава суспендирането на фондовете? това може да става само въз основа на същите критерии и норми, за да не може а, да се дава свобода на субективизма. Благодаря, Виктор. Имаме още трима души записани и нямаме никакво време, обаче затова ви призовавам да бъдете кратки. С тези трима приключваме изказванията. Благодаря, госпожо председател господин Пленкович. Искам да благодаря на двамата министри от Полша и Чешката република и бих искал специално да се позова на плодотворното сътрудничество, което Харватия, като страна кандидат, имаше и с двете правителства. Искам специално да ви обърна, привлека вниманието ви към опитът ни за връзки с полските войводства и харватските окрази. Ние сключихме споразумение за сътрудничество между четири такива полски войводства и четири и четири окръга на Харватия. Този опит на овластяване на регионите в Польша за използване на фондовете от политиката за сближаване изигра голяма роля. Ще се опитаме е, да направим ние същото в рамките на многогодишната финансова рамка. Въпреки, че има доста големи разлики между нашите страни, така че едва ли може да се дават валидни за всички рецепти. Обаче, Струва ми се, че след като имаме милиард, милиард и 300 милиона за следващата финансова рамка, мисля, че връзките, които сме установили до сега и опита, който сме натрупали, може да бъде много полезен за освояването на тези средства от регионите. Благодаря и на двете правителства за плодотворното сътрудничество. Благодаря, Оти Власек. Благодаря. Още един. Най-напред е, искам е, да кажа, че е, с интерес и слушах това, което двамата министри казаха. Трябва да кажа, че извлекахме много полуки от изтеклият период. И тези полуки ще бъдат използвани от нашите правителства, когато планират бъдещето. Най-напред намалихме броя на оперативните програми от 24 на 8. Възприехме единна методология за всички, за всички програми и една, единна информационна система за цялата страна. Мисля, че това ще бъде, се окаже много важно в бъдеще. Въпросът ми е следният. Сблъсквате ли се с някакви проблеми, примерно в областта на законодателството? И е, виждате ли някакви опасности за бъдещето? Благодаря. И сега госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря за тези отлични презентации на колегите от Чехия и Полша. Няколко въпроса. Първо, по отношение на мерките – Вие получихте подкрепа за изготвянето на проекти и за тяхното изпълнение. Какви финансови инструменти използвахте в тази връзка? На второ място, как комбинирате мерките за крайни економии и за фискална консолидация с необходимостта да се изпълнява по-добре кохезионната политика. Това е изключително важно за нас в Харватия. И на трето място, по отношение на подготовката на проектите, започнахте ли вече с подготовката на проектите за следващия период 2014-2020? Знам, че подготвяте някои стратегически документи и оперативни програми но някои стратегически програми трябва да бъдат обект на подготовка много по-рано. Затова искам да разбера дали сте започнали. Благодаря. Ивърс Гудманис. Приключихме с списъка. Моля ви да сте кратък. Всъщност, внимателно слушах какво се говоря. Въпрос към чешкия министр. Какво става? Плащанията дори по социалния фонд, така наречените меки заеми, нямат нищо общо с инфраструктурата. Те ще бъдат спрени напълно. Няма разлика между януари и декември. Ако погледнем 2011 година, също въжи за 2012 година. Ако погледнем СЕФ и Чехия, имаме същата степен на абсорбиране. И трябва да ви кажа, че няма да има увеличение от 1 януари до средата на септември. Що се отнася до фонда за регионално развитие, същото нещо. Ако погледнем сега юли, изведнъж има промяна на абсорбирането с 2%. Чух, че сте платили определена цена. Доклада на господин Власък обаче показва, че проблема С а, връщането на средства към, към фондовете може да е много голям. От гледна точка на методиката, каква е основната причина за всичко това? Политическа ли е тя? Свързана е с взимането на решенията. Прага е специален случай тя получава допълнително средства, макар че Чехия като цяло ще загуби следващите средства за Чехия са с 23% по-низки от сега, така че искам да разбера какво се случва. Благодаря. Сега ще дам думата на министрите. Вие се разберете кой ще е първи и кой е втори. Чехия ще е първа. Даниел Браун. Благодаря за тези въпроси и за обратната информация, макар че един от въпросите е доста труден. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Първите три въпроса бяха взаимно свързани. Ролята на регионите. Какъв процент трябва да се задели за регионалното ниво? Каква е ролята на европейските фондове по отношение на разликите между регионите и така. Първо, в действителност разликите между регионите се увеличават и намаляват. И може би експерта ще ме допълни тук, но като, ча, като цяло на ниво региони разликите намаляват. И мисля, че това отговаря на цялостната тенденция. Между държавите членки разликите намаляват. На второ място, на подрегионално ниво има увеличаване на разликите. Ето защо в Чехия ние не се обръщаме само към региони и към общини, що се отнася до управлението на опитваме да концентрираме инвестициите на подрегионално ниво. Търсим регионална диференциация, защото тук не става въпрос за управление, става въпрос за многостранност при управлението. Важно е да се делегира възможността за взимане на решения на подрегионално ниво. Така че правителството взе решение да се намали броя на програмите поради много причини административни, институционални и така нататък. От друга страна, ние разглеждаме отблизо структурата на темите последващите програми. В настоящия период имаме програми, регионални програми, които получават 18% от средствата, останалите са тематични програми. За момента разглеждаме 6 тематични програми. По всяка една от тях определяме конкретни цели, опитваме се да постигнем споразумение с регионалните партньори. И всичко това тече като процес. Какво означава това? Означава ли това, че има делегиране на възможността за взимане на решения на регионално ниво, е, инструмента интегриран подход ли е или така наречения фокусиран на търг. Ние определено не искаме да намалим административния капацитет на регионите, така че усилията там ще останат същите. Процентите все още се обсъждат. Доколкото знаем, регионалното измерение като процент ще е по-голямо спрямо настоящия период. Тук говорим за някъде 25-35%, но това все още е обект на разговори. Ние водим разговори с министрите. Целта в областта на околната среда е да се намалят емисиите, откъде идват емисиите, ето защо в някои случаи имаме регионална диференциация, в други имаме подрегионална диференциация. Трябва да се уточнят институционалните ни разпоредби и отношения. Що се отнася до въпроса на госпожа Коларска относно това дали ролята на европейските средства може да е голяма по отношение на намаляването на различията. Мисля, че има известно напрежение между тенденцията да се заложи на създаването работни места и кохезията. Ние смятаме, че сближаването не трябва да се забравя. Намалихме броя на приоритетите за следващия финансов период. Сега имаме балансирано развитие на регионите. Всъщност ще се опитаме да развием потенциала на всички региони, които имат различен потенциал и това не означава, че ние е, ще е, работим по такъв начин, че, ще, че да пренебрегваме е, техните резултати. Не ще обръщаме внимание на резултатите. Госпожа Смолкова спомена корупцията. 99% от грешките са непреднамерени. Само, че онези грешки, които са преднамерени, те рушат имидж на кохезионната политика. Само, че ние искаме да заложим на упростяването. Това е начина да избегнем непреднамерени грешки. Сега обаче обсъждаме и стратегия за борба с корупцията, която ще бъде приложена чрез различни методологии. Говорим с Европейската комисия, използваме международния натрупан опит в рамките на други институции. Смятаме, че ако определим ясна методология за подбирането на проектите, това е особено чувствителен етап, що се отнася до корупцията. Е, това ще ни помогне. На въпроса на господин Власак, дали когато се опитваме да уеднаквим методологията, се опитваме да променим и законодателството. Мисля, че това не е така. Става въпрос за национално начинание и националното законодателство мисля, че не е поставено на карта. Що се отнася до опита с предварителното финансиране, съвсем накратко, по време на целият този период анализирахме как да се помогне на бенефициентите, така че да не се взимат заеми. Предварителното финансиране – има определени рискове, особено по отношение на бюджетните правила, които следваме сега. Когато имаме НПО, например, такова финансиране се използва. За повечето случаи имаме променена система на плащанията. С други думи, институциите могат да платят на бенефициента, след като има предварителен контрол. Мога да ви дам повече подробности. Става въпрос за онлайн плащания. Що се отнася до фискалната консолидация, да, тя е на лице. Имаме мерки за затягане на коланите, но за щастие до сега не сме ставали свидетели на хора, които да отхвърлят идеята, че, че кохезионната политика е приоритет и е нещо като квази задължителна политика. На системно ниво сега правим предварителни оценки за бъдещите програми. Част от тези предварителни оценки представляват анализ на капацитета на поглъщане. Започваме да работим по проектите. Имаме техническа помощ по отношение на бъдещите носители на интегриран подход, така че ние, с други думи, изготвяме стратегиите. И накрая, на последната бележка или риторичен въпрос, да, на лице е риск да трябва да се връщат средства, макар че търсим системно решение на проблема и то от дълго време насам, аз самия не смятам, че M плюс 3 е разумно решение за годините от 2007 до 2013, пък след това да имаме N плюс 2. Това, което се случва сега, не е логично, само че не сме загубили нито едно евро. Бяхме поставени на сериозен риск. През 2013 година в началото имаше сериозни заплахи за страните по кохезионната политика. Както казах в началото, това беше един добър подарък, N плюс 3 за първите години. Само, че сега положението е по-сложно. Тази година трябва да изхарчим двойно повече и администрацията ни не е готова. Така че ние не се опитваме да си заровим главата в пясъка. Казах вече, че ние предприемаме болезнени мерки, наложи се да променим някои практики, да коригираме някои недостатъци, търсим административни решения. Ставаме свидетели на проблеми, това е така, но търсим системни решения. Благодаря. Благодаря. Господин министр, сега искам да дам думата на министър Кубяк за отговор. Благодаря. Като че ли не остана много какво да кажа, но нека да отговоря по реда, по който въпросите бяха зададени. Започвам с микроекономическите условия. Нашата позиция не е да наказваме всички държави членки, които не се придържат към правилата. По-важно е да има еднакви правила за всички и да има едни солидно и ясно разписани правила. А в условия на а, огромен економически дефицит, това е нормално. Това не е проблем само за тези, които са бенефициенти, но и за тези, които са нетни а, донори. Въпросът е просто макроекономическите условия да се спазват и просто да има правила. Това е което исках да кажа. И исках също така да спомена нещо свързано с а, моето изказване. Трябва предпасливост и а, отговорност спрямо европейските а, средства. Тоест, опитваме се да търсиме наистина златната среда, да търсиме наистина начина по който да ги управляваме най-добре. Това беше моето послание към вас. Следващия проблем беше с свързан с това, ще, каква ще бъде нуждата от европейски средства за бъдеще, повече или по-малко, отколкото сега в Полша ние станах, станахме свидетели на конвергенция между регионите и това е един процес, който а, продължава. Не става дума само за конвергенция вътре в а, границите на Полша, но става дума също така а, за сравнение между по-бедни и по-богати държави членки. Така че тези все още има доста големи разлики, включително и в Полша, така че ние, полското правителство, наблягаме от години наред, че, политичес... че политиката на сближаване не е успяла да заличи разликите, е, да намали дефицита и така нататък. Тоест тези заплахи са винаги актуални. Е, така че за нас е, отговора на този въпрос е да, ние ще продължиме да се нуждаем от европейски средства и за бъдещи, то не е само в Полша а в процеса на разширяване на Европейския съюз ще има нужда. Ето имаме нова държава членка, Харватия. Така че тези средства не са само за нас, за Полша, но и не само за тези страни, които се присъединиха през 2004 година, не само тези, които се присъединиха през 2007, България и Румъния, но и другите, които те първа ще се е, присъединяват. Трето, за децентрализацията във връзка с освояването на европейските фондове стана дума за примера на а, Република Чехия. Ние, поляците, лично сме много горди с а, това, което направихме още през 90-те години. През 1990 година се проведаха първите а, истински честни а, демократични избори в а, Полша. Тогава започна процеса на децентрализиране и който приключи през януари 1999 година. Тогава бяха създадени окрузите и войводствата, които в момента са, отговарят на териториалното разпределение на Полша. В страни като България, Румъния и други а, извинете за а, това, което ще кажа, е недостига на капацитет за освояване на европейските средства. Така че моя отговор на това е, е следния. Ние е, въвлекахме местните органи на властта в процеса на взимане на решение. Има само, равнища на самоуправление и всяко войводство, всеки окръг разработва своите програми и затова и освояването на средствата е в размер на 80%. Сега аз не казвам, че нашия пример трябва задължително да се прилага и на друго място, но но ми се струва, че е интересно да се вземе предвид. За в следващата, следващата финансов период ще се опитаме да децентрализираме още, доколкото това е възможно на тези орган, управление на, на средства. Повече от 60% от средствата, в момента 37% е, е, е сумата, повече от 60% от средствата ще бъдат е, насочени към местните органи на властта. Колкото до корупцията и децентрализацията, да, когато даваме повече, когато властяваме повече е, местните органи на властта, е, няма, това не, не, не води до корупция. Даже бих е, е, а, могъл, да кажа, че в Полша отчитаме най-малкия дял грешки е, и корупция съответно. Тоест, децентрализацията в Полша дава плодове. Така че моят, е, моята препоръка към е, другите държави членки и не само държави членки е вижте как, как, какво как се използват средствата от децентрализирала Полша. Дори когато хода в е, Казахстан и когато става става дума за начина по който се управляват и разходват средства и така нататък. Дори и там ми задават въпроси а, е, за нашия модел, децентрализирания модел. Така че а, е, ми, наистина въвеждането на трите нива на областяване на управление в Полша води до едно много по-добро управление и на средствата. Разбира се, има отделни случаи с, и проблеми, които се, които се отчита, но, но разбира се, това е по-скоро изключение от правилото, отколкото самото правило. Що се отнася до коментарите, направени от е, румънския и хрватския колега, това са верно коментари, но вие така изразихте ни много е, положително, положителна оценка за Полша, така че благодаря ви и наистина имаме много ползотворно сътрудничество с двете страни, раз, обменяме експерти, обменяме е, умения, познания и е, мнения и съвети за това как е, да децентрализираме и така нататък. Да, наистина има, има такова, такова сътрудничество и то добро сътрудничество. Благодаря, казва господин Бощинаро на Полски. Другите проблеми, другите, на другите въпроси отговори моя чешки колега. Аз споделям а, неговото мнение по много от въпросите. А, в момента а, подготвяме нови проекти за проб, програмния период 14-20 година в областта на транспорта, се организират търгове в момента, тръжни процедури. По, префинансирането моя колега отговори. Мисля, че това беше. Мисля, че това беше. Няма. Ако има други, може би, продължете. Задайте ми въпроси, ако има нещо друго. Господин Гудманис, аз Искам да задам още един въпрос на двамата министри. А по отношение на условието, изглежда, че тази вечер ще може да намерим компромис. Вижте, членове на правителства, вашите министър-председатели или най-малкото или най-малкото вашите посланници са участвали в формулирането на текста. Получихме го от съвета. Този текст е одобрен, не знам с какво мнозинство е одобрен от съвета. Ще се използват два, два принципа, за да не се изплащат средства на страните. Първо, ако страните не отговарят на изискването за прекален бюджетен е, дефицит, при първи случай 50% от фондовете ще се задържат, при второто цялата сума. Второ, ако има дисбаланс в текущата сметка в търговията и така нататък. Въпросът ми е. Всички страни, които са се съгласили с това, смятат, че до толкова ще подобрят състоянието на бюджетния си дефицит, за да може тези критерии, които са много по-строги, отколкото комисията бе предложила, няма да се прилагат към тях. Дали стените мисля, че няма да се прилагат към тях? Защото съгласно Евростат за 2012 година 16 страни имат бюджетен дефицит по-висок от тези проценти, включително и Чешката република, включително и Полша. Имате ли информация как е постигнат този консенсус за тези две условия? Ако комисията ореже структурните фондове, това няма да помогне за вашия бюджетен дефицит. Нито с стотинка, защото да се преодолее дефицита, това значи да се намалят разходите друга, да не в структурните фондове. Съжалявам, но това е въпросът, който ви задавам съвсем прямо. Благодаря и тъй като времето напредва, моля за много кратки отговори. Моят Кратък отговор на това е следният. Не мога да ви кажа кои са се съгласили с това решение, но в момента решението е пред нас. Сега да се връщаме назад, как е взето решението, това не помага на никого. Споменахте, че 16 страни а, имат а, прекрено голям бюджетен дефицит. Това се опитвам да кажа. И аз, проблема е много по-широк. И налагането на макроекономически условия, разбира се, ще се отрази на бенефициентите. Може би колегата ще има да добави нещо по този въпрос. Две забележки. Трябва да кажа, че не съм специалист в тази област, но или прилагането на тези условия трябва да се изясни чрез делегирани актове, и тук разбира се ще участва и Европейският парламент, надявам се, че разговорите по този въпрос ще продължат, мога да ви кажа, че аз лично вярвам, и то отдавна, че не вярвам, че ще съответства на принципа на равно третиране – ако прилагаме принципа за дисбаланс само към един вид политика. Е, това ще се опитам и да пледирам на национално равнище. Благодаря. И сега ще се ще приключим размяната на мнения с двамата министри. Благодаря и на двамата за тяхното тяхните интересни презентации, за участието им и отговора на въпросите. Благодаря. So, the next. Колеги, минаваме към следващата точка от нашия дневен ред, 19 та публично изслушване относно опита на Централна и Източна Европа в прилагането на политиката на сближаване, полуки и перспективи. Най-напред е, ще дам думата на професор Джон Башлер. Неговата тема е опит на централно европейските е, въпроси. Имате думата, професор Башлер. Uh, Ще си позволя да ви напомня, че времето напредва и моля бъдете Впишете се в определеното ви време много точно. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Аз съм от Европейският център за проучване по европейската политика в университета в Стар Клайд. Искам да ви представя един общ поглед върху прилагането на политиката на сближаване в Централна и Източна Европа. Най-напред искам накратко да напомня какви средства са отделени и как се използват тези средства и след това ще се спра, може би, на по-интересният въпрос, а именно как 12-те стари членки на Европейския съюз са действали по отношение на финансовият напредък, какви са резултатите и какви полки може да извлечем от управлението и прилагането на програмите по политиката за сближаване. Мисля, че за мен беше много полезно да чуя това, което ни казаха двамата министри, защото те дадаха много ясни примери, които иллюстрират някои от нещата, които ще кажа. Най-напред да видим как са разпределени предвидените кредити за всяка от страните в зелено за периода 2004-2006, в синьо за сегашния период 2007-2013. Виждате какво е значението на това, което тук що чухме от Полша и Чешката република делът на общото финансиране за Централна и Източна Европа, за тези две страни е доста значителен. А доколко успешно са освоили тези средства двете страни, това има голямо значение за всички източноевропейски и централноевропейски страни. Може би не е много ясно от този слайд, но тук е иллюстрирано значението на финансирането по тази политика за всяка страна в процент от БВП в ляво и а, е, колко евро на глава а, от населението са получени. Виждате, че значи, има големи разлики в значи, относителното економическо значение на средствата за различни страни. Нещо, което очевидно не съответства а, пряко с относителното, с относителното а, относителните резултати от механизма на разпределението. И пак като увод искам да иллюстрирам тази, тази графика показва различните области, в които средствата са били използвани. Виждате, че голяма част от средствата отиват в, за тези зелени стълбове, това е инфраструктура, пътища, железопътни линии, енергетика, широколентов интернет, околна среда, култура и много по-малко за иновации, подготовка, професионална подготовка, образование и така нататък. Какво е интересно, ако погледнем опитът от периода 2004-2006? Какво показва той? А за целият цикъл на разходи и освояване на средствата, е, е, европейските страни са се справили доста добре в сравнение с средното за 25-те страни. Както виждате, през първият период, когато страните започват да получават средства по политиката за сближаване, е, това е едно голямо предизвикателство за управлението на тези фондове. И цифрите за, за освояването на фондовете, е, е, независимо от това, че по региони има корекции, виждате, че резултатите на 10-те страни са сравнително по-добри, отколкото резултатите на 25-те. През периода 2007-2013 година нещата са малко по-различни. Средствата са много повече, в много по-трудни условия обаче се освояват. Стана много, многократно се, осво, се говори за освояване на фондовете. Значи, тази графика е направена в началото на лятото, значи не е съвсем актуална, но тя показва какво е освояването на фондовете от страните в Централна и Източна Европа. И ако видите как се променили нещата през последната година, ще установите, че има големи разлики в относителната, е, в относителната тежест. Виждате страните с най-низко освояване и най-бавно подоб... Е, внасят подобрения в, в своята политика. Въпросът е, е какво става, за какво се използват тези инвестиции. Този диапозитив е много интересен, защото той използват цифрите от звеното за оценка на генерална дирекция Реджио на Еврокомисията, където много системно се следи какъв е резултата от използването на структурните фондове през този период. това са оценките, примерно какъв, какъв брой работни места са от, от създадени бруто. И ако сравним Цифрата около 9000 работни места в Чешката република, нещо, което държавният секретар Даниел Браун ни каза, а, значи 10, около 10 000 работни места. Това са много големи цифри. И това е, са цифри, които са били регистрирани за периода 2007-2011. Виждате огромните разлики между цифрите. Цифрите са стандартизирани, възоснова на броя на заетите в различните страни. Проблема, с който се сблъскваме, проблемите, които проличават от анализа на тези данни, са следните. Има голяма разлика в качеството на мониторинговите системи в отделните страни и в качеството на данните за резултатите, синтеза на стратегическия доклад, е, подготвен от Генерална дирекция Реджио, е, като имате предвид, че те са доста дипломатични в представянето на своите заключения, в начина по който обобщават проблемите за качеството на данните, които получаваме, но, но тези данни, качеството на тези данни има голямо значение за качеството на заключенията, които могат да се направят от тях. Очевидно получаваме данни не само за работните, за заетостта, но също така и за обема на производството, което много пъти е по-лесно да се, да се измери. Виждаме го на, на този диапозитив. Виждаме какви цифри се захранват в мрежата за оценка на резултатите. Не по-малко важно е да се анализират не само цифрите за резултатите, но също така и последиците на освояването на фондовете върху изграждането на институциите и административния капацитат. Това въжи за стратегическото планиране, многогодишното бюджетно планиране, партньорството, мониторинга, оценката и така нататък. Всичко това има значително въздействие върху темповете на економическото развитие върху стратегическото планиране и това как се е, финансира и управлява е, процеса. Е, този диапозитив се отнася до управлението на фондовете. И от тук може да извадим заключение, защото има такива големи разлики между така наречените нови страни членки. Причините се коренят преди всичко в различното, различното темпо на напредък по отношение на модернизацията и обновяването на така наречената бюрократична система, система на публично управление и така нататък. Господин Кубяк спомена напредъкът, който е постигнат при териториалното администриране и реформите и преодоляване на структурните слабости в управлението на човешките ресурси. Очевидно, това ни е известно от опита на 15-те стари страни членки, че е, за да се видят резултатите от програмите за управление, трябва да мине време. Защото има някои дълбоко вкоренени проблеми а, в, а, дори в а, 15-те страни, за които става дума, виждаме трудности при определяне на стратегическите насоки на програмите. Бенефициентите много пъти гледат на програмите като източник на средства и разпределението на средствата между проектите обикновено се прави на, по, по реда, по който са подадени исканията за финансиране. Това, разбира се, различава в различните страни членки. Но и двамата министри говориха за това, че от 2004 насам е, е отбелязан напредък, програмите стават по-съвършени, в тях все повече участват регионалните и местни органи по-ефективни са в генериране на качествени проекти и системата за подбор на проектите също така работи за подбиране на по-добри, по-качествени проекти. Създава се и култура на оценка на резултатите. Обаче, все още не можем да бъдем удовлетворени. И много важно е да се подчертае, че тези проблеми в никакъв случай не се свеждат и не се ограничават само до източните и централно европейските страни, но се наблюдават и във всички 28 членки на Европейския съюз. Те пораждат организационна нестабилност. Господин Бостинаро спомена този проблем. Липса на съответствие между системите на страните и на Европейския съюз. Липса на достатъчно доверие между различните органи и министерства и е, липса на възможност да се управлява достатъчно добре забавенията, примерно в най-големите проекти, не е достатъчно добра оценка, а също така и политизиране на разпределението на ресурсите. Много често проектите се избират по политически критерии, а не поради въздействието, което те ще имат върху развитието на страните. Както няколко души тук споменаха, трябва да видим какво е въздействието на кризата върху финансирането по политиката за сближаване. И за да обобща, можем да извлечем редица полуки, които имат значение за управлението и изпълнението през следващия период преди всичко трябва да видим как да управляваме ефективно програмите, за да могат да се постигнат политическите цели. Не само за да постигнем по-висока освояемост на фондовете. И именно новият регулаторен пакет е, има за цел да постигне това. Тоест е, да гарантира, че по-добре ще бъдат постигнати политическите цели повече инвестиране в институционния капацитет, повишаване на качеството на човешките ресурси, модерни системи и процедури. И важно е да се признае, че качеството на публичната администрация влияе много върху политическите резултати. Даниел Брам Браун спомена, това е начина по който те работят с Transparency International за измерване качеството на управлението на публичната администрация, показва, че нивото се покачва. И а, е, водещи примери в е, предприемаческата култура може също да имат голямо въздействие, защото все още има много слабости и по отношение на качеството, и по отношение на качеството на а, е, онези, които са начало в тези процеси. А, всичко това може да въздейства положително върху това, което искаме да постигнем. Благодаря. Благодаря господин професор. А сега ще дам думата на следващият, господин Лаврентио Габриел Фрипто. Той ще говори за опитът в Румъния. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Ще разкажа за един конкретен опит в Румъния. Ние имаме така наречената политика на стълбове на растежа. В моята презентация ще бъде максимално кратка. Ще засегна три основни въпроса. Първо ще представя положителните и отрицателните страни на самата политика пулките, които извлекохме и заключения. В Румъния има 8 региона на развитие. Когато се създаде тази политика през 2008 година, те нямаха никакъв административен капацитет. В Румъния имаме 7 категории центрове, седем стълбове на растежа. Имаме 13 центъра с регионално значение. Столицата Букуреш се изключва. И имаме естествено 7 стълба на растежа. Така сме ги определили. Регионалната оперативна програма осигури средства за тези полиси на растежа, тези стъбове на растежа 13% и половина и 6% за центровете за развитие. Виждате каква е конкретната цел да се увеличи качеството на живота и да се създадат нови работни места. Цялостната сума на програмата беше около 3,7 милиарда евро. Няколко положителни неща относно тази политика за стъбовете на растежа. Първо, имаме ясно, упростено идентифициране на тези стъбове на растежа. Най-големите центрове, с изключение на Букуреш. Това са центрове, които са важни за економическия растеж на страната. На второ място създадохме политиката на един стълб на растеж на регион, като целта беше да се окоръжи дългосрочното развитие и да се наблюдават ефекти на доминото от тези центрове към обкръжаващите ги региони. И на трето място финансирането се основаваше на принципа, че градовете ще формират големи области около себе си, мегаполиси, като целта беше да се създадат и планове за развитие на тези разширени региони. Няколко недостатъка на нашата политика. Липса на разбиране за това как тези стъбове на растежа могат да допринесат за цялостното развитие на Румъния. Освен това, тези стъбове се основават на регионални граници и областта на анализ и на намеса е ограничена около самите центрове. Като се пропуска факта, че всъщност областите са по големи. Големите мегаполиси се основаваха на доброволни споразумения. На практика това доведе до сдружения, които не включиха всички заинтересовани страни. Какви полки извлякохме? по-големия растеж в градовете означава, че може да се очаква такъв растеж и в а, прилежащите райони. Териториалното ограничение трябва да се анализира по-добре. Говоря за териториалното ограничение на, на такива политики. Трябва да има по-целенасочена интервенция, която да се основава на спецификата на всеки район и стълб. би следвало да има планиране, което да се основава на економическия потенциал на всеки регион. По отношение на интегрираните планове за развитие, те трябва да са по-обстойни, трябва да включват списък с проекти, които да се финансират от различни ресурси. Тези програми трябва да търсят начини за това да допринесат за развитието на големите мегаполиси. И мисля, че в следващото програмно начинание на Европейския съюз трябва да се намерят механизми за изпълнение в това отношение. Какво друго наблюдавахме като недостиг? Нямаше достатъчно добро наблюдение и механизми за оценка би следвало показателите за успех да могат да се получават лесно, но това не беше така. Освен това, институционалната рамка за тези стъбове на растежа би трябвало да включва представители на общностите, трябва да се мобилизират районите по места, за да се получи подкрепа от всички страни. Следва да се обърне по-голямо внимание на изграждане на капацитета и на регулаторната рамка за такива институции. И накрая би трябвало да се гарантира по-добър синхрон между политиките. Една подобна политика на стъбове на растежа трябва да е насочена към изграждането на политики за економическо развитие, като индустриалната политика, например. Може да се търси изграждането на, на клъстери. От своя страна такива инициативи пък биха довели до развитието на успешен бизнес. В заключение, политиката трябва да продължи. Като използваме за отправна точка стратегията ЕСА 2020. Растежа трябва да е приобщаваш, да е устойчив. Знаете за стълбовете на тази стратегия. Естествено, нашата политика за стълбова на растежа може да допринесе за изпълнението на целите по ЕСА 2020. Какво може да се направи? Нашите центрове, за които говоря, са местата, където са концентрирани основните университети, компании и така нататък. Това показва от своя страна, че може да има пряка връзка между нашата политика на изграждане на такива центрове и различни политики за е, движението на младеща е, или пък така наречения дневен ред за създаване на работни места и умения. Политиката на стълбовете на растежа е в пълен синхрон с е, ресурсно ефективната Европа, инициативата, която е едноименна. Ние се опитваме да насочим инвестициите там, където предизвикателствата са най-големи, в областта на енергетиката, например. И накрая, но не и на последно място по значение, стъбовете на растежа допринасят за инициативи в областта на индустриалното развитие. По този начин частните компании могат да извличат полза job growth. The European Commission does Европейската комисия прави оценка на нашата програма и доколко тя може да бъде включена в новия пакет. Комисията е, поставя ударението върху развитието на градските райони. В е, една идеална ситуация интегрирания подход към територията трябва да се разглежда като инструмент за териториална синергия и за създаването на възможности за регионално развитие. Може да се поставят на риск някои проекти, в случай, че комисията предприеме определени инициативи. Например, изграждането на, на метрото може да забуксува заради липсата на средства. И така приключвам. Благодаря за вниманието. Аз много благодаря много. Аз сега искам да помоля госпожа Алда Озола представи своето изказване. Добър ден, дами и госпожа. Аз казвам се Алда Озола от Латвия и съм представителка на неправителствена организация не, на, мрежа на неправителствени организации в Централна и Източна Европа, наречена Банквач. Моята моят моята презентация ще е, се насочи и ще представи положението в Латвия, но също така сме е, почерпили и примери от други страни от Централна и Източна Европа. Това е от Нашата презентация представлява гледната точка на гражданското общество, но също така и опита, който сме почерпили в работата си с други организации. Имаме също така и някои препоръки относно бъдещото управление на европейските фондове. Нека първо да ви да ви предложа, да предложа на вашето внимание една таблица, под изготвен от Европейската комисия, която показва значението на а, средствата. Виждате отляво дела на европейските средства в общията сума на инвестиции в държавите членки, като този дял е е, около 50%, може да бъде и малко повече в някои от държавите членки. Смятаме също така, че е, е необходимо да се съфинансират е, част от проектите, за да могат наистина тези програми да бъдат по-ефективни, възможно по-ефективни. Сега, нека да се спреме на полуките и на извлечените полуки аз няма да се връщам към проблеми, които вече бяха повдигнати, но факт е, че държавите членки са извлекли полуки от направените грешки. Много от тези грешки са били неволни, но това ги накара да е, да предприемат една много по-гъвкава е, политика, да се приспособят към е, необходимостите и реалностите. За съжаление сме свидетели и на корупция в някои държави членки, но независимо дали са грешки или корупция, това е за сметка на данекоплаците защото в крайна сметка това, което заплащат общините или съответните органи, идва от да е, данекоплаците. Е, ето, като пример на грешки, примерно спортни съоръжения, построени в е, много изолирани региони, където са абсолютно неефективни и нерентабилни, просто защото е имало средства за освояване. Това са такива казуси, на очевидни грешки, които трябва да се избегват за бъдеще. Сега, от друга страна, необходимостта и е, е, значимостта на европейските фондове трябва много често да бъде много по-добре обяснявано на, об, на обществеността, защото много често хората не виждат пряко е, преките резултати от използването на кохезионните средства. Понякога сме свидетели и на липса на синергия. Програмите биха могли да бъдат по-добре координирани в някои общини. Се е, примерно се строят пътища, асфалтират се, а месец след това по силата на друг проект е, този асфалтиран път се разбива, за да бъдат прокарани тръби. Така че подобни, подобни неща трябва да се избягват, е, за да могат по-ефективно да се използват средствата. Има, разбира се, и положителни развития Мога да дам един положителен пример от Латвия. Става дума за енергийната ефективност при жилищното в жилищното строителство. Програмата поначало не, бях, не беше много популярна. Тя започна през 2009 година, но съответното ресорно министерство започна една много широка кампания за осведомяване на общественото мнение и е, постепенно програмата стана популярна е, и и е, хората се убедиха, че тя може да им помогне да превъзмогнат последиците от тежката економическа криза, като а, е, примерно а, е, съдейства за създаване на работни места. Така че това е един положителен опит. Така че ако, ако дадена програма не е популярна, то е, смятаме, че трябва да се направят необходимите усилия, за да може тя да бъде по-широко рекламирана, по-добре разбрана. Бих искала също така да се спра на малките проекти. С политиците обикновено рекламирането на големи проекти е от е, една дейност, която носи престиж, която много е по така приятно да обясните на избирателите си какво сте какво сте направили, какво ще направили и какво, и какво ще направите, но много често малките а, проекти а, генерират добавена стойност, като обединяват различни заинтересовани страни и по този начин са много резултатите са много благоприятни по места. Разбира се, няма да се спирам на големите проекти. Както казах, им, при, при изпълнението на големи проекти има много повече рискове от корупция и така нататък. Но, какви са перспективите и приоритетите за програмния период 2014-2020 година. Бих искала да наблегна на три подхода, които според мен са от голямо значение. Първо, партньорството Както споменаха някои от колегите, партньорството е от огромно значение. Самото партньорство е все по-добро, има все по-голямо, -по по-широкомащабно партньорство, повече в някои страни, по-малко в други, разбира се. Става, става дума на партньорство между общини, социални партньори, неправителствени организации трябва да има един по-балансиран подход в фазата, в, на етапа на програмиране, защото тогава наистина и резултатите ще бъдат много по-задоволителни но партньорството не трябва да спира с програмирането, то трябва да продължи и при изпълнението на програмите, защото много често неправителствените организации не участват и не са представени в органите за мониторинг на проектите. Партньорството дава възможност за по-голямо овластяване и съответно за много голям, по голямо участие и принос в изпълнението на проектите. Интегрирания подход. Вече споменах различните подходи. Необходимо е да има наистина развитие, мест, мест, местно развитие, където е, двигателя да бъдат е, местните органи на властта. Това е, не е много често явление в държавите членки. Словакия е един добър пример за това обаче. Е, ние смятаме, че е, този подход позволява да се отчитат много по-добре е, нуждите е, по места, защото местните органи на, власт, на властта най-добре знаят от какво имат нужда техните граждани. Много, многократно бе казано, че е, програмирането трябва да цели конкретни резултати, но в проектите това не винаги проличава. Сега, разбира се, нещата сигурно ще се подобрят в процеса на преговори с Европейската комисия, но за сега поне този компонент не присъства също така задълбочаване и, а, и а, на хоризонталните принципи. И накрая считаме, че политиката на сближаване трябва да бъде а, да осигурява приемственост и да има а, съвместимо с другите политики на Европейски съюз, а не, а не те да бъдат в а, противопоставяне климатичния елемент и компонент и програмите за опазване на околната среда трябва да бъдат също интегрирани в цялостната политика на сближаване. Понякога в някои програми и политики не съществуват достатъчно е, предпазни мерки, но много от държавите членки така ще коригират а, е, тези изкривявания. Много често не, не намираме ключовите понятия в проектите или поне те са, те са там само за, да, така, за, за, за фасада, но в крайна сметка дявол е в а, подробностите. А, така че неправителствените организации, които работят в областта на околната среда, бдат за спазването на всички тези елементи и привличат вниманието върху тях. И сега господин представителя на Технополи. Uh, Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Ще говоря преди всичко за иновациите и тяхната роля в е, е, е, използването на структурните фондове. Ще се опитам от, още от самото начало да направя някои изявления, които може би ще стимулират дискусията по-късно. Трябва да видим какво е фактически ролята на иновациите в структурните фондове. Значи това не са резултат от едно единствено проучване. Като координатор а, за генерална дирекция а, предприемачество. Аз съм а, поляк а, по происход и се занимавам с този въпрос през последните 30 години. Сега бързо за каква политика става дума? Когато става дума за а, а, реакциите за определена политика, а, става дума било за инфраструктурата, за това, което е на разположение. Ако става дума за това каква помощ получават фирмите, Виждаме, че системата обикновено е насочена към отделни бенефициенти, отделни фирми. Тоест, при по-напредналите, по-добре развитите економики, мерките са по-сложни, където участват в партньорски групи по няколко фирми. Също така има тенденция за имитиране на клатърната политика в Централна и Източна европейските страни, а също и в други части на Европейския съюз. Може би трябва да отделим повече внимание на инструментите за подпомагане. Не само за да се усъвършенства дейността на правителствата, но и на човешкият материал. да се оказва подкрепа на новаторски малки и средни предприятия. Как се реагира на управлението на този процес? Това не може лесно да се оцени. Регионалният съвет по иновациите не винаги играе ролята, която се очаква от него. Съществуват разлики в националното тълкуване на законодателството, които водят до забавяния. Но също така се дължат на различните политически мерки, инженерни, финансови и други схеми, които съдържат редица недостатъци. Оценката показва, че очевидно има те първа какво да се подобрява. Става дума за регионите, които участват в сегашната програма. Става дума за ребалансиране на вертикалната координация на управлението, за да може да се намери най-добрият начин как да се а, осъществява и управлява финансирането. В някои страни преговорите по тези въпроси продължават. Като говорим за иновации, става дума за специализация, тематична концентрация и така нататък. Ако изхождаме от опита на централно европейските страни, този процес е започнал. Започнал обаче се действа по сравнително традиционни начини и тук също има широко поле за усъвършенстване. Сега как политиката в областта на иновациите се въздейства върху регионалните иновационни системи? Тук в лявата страна виждате таблицата за регионалните иновации за 2012 година, така наречения скорборд, а в дясната страна е мониторинга на регионалните иновации в рамките на 200 региони от Генерална дирекция предприемачество. Става дума за това как да оценим политиката, това става чрез мрежа от около 200 регионални е, наши кореспонденти. Ето а, какви са тенденциите. От, избрал съм някои ключови показатели за 15-те страни членки и за 12-те. за новите и старите. Виждате как са, колко се различават тези тенденции при 15-те има 16 е, а, а, милиарда евро, което е сравнява с, другите 12. Е, Виждате тук а, разходите за изследователска и научна на, развойна дейност в областта на бизнеса. Виждате в дясно, че повече от 45, почти 50% е, имаме инвестиции в е, научно-изследователска развойна дейност в бизнеса. Нямаме време да навлизаме в подробности, за да обясня всичко това, но ако разгледаме структурните дългосрочни показатели, ще установим, че има значителни промени от централните, централно и източноевропейските страни по отношение на инвестициите и иновациите. Каква е ефективността на политиката в различните региони на Европейския съюз? Е, виждаме тук последните два приоритета, които са подчертани. И е, това е информация събрана от около е, хиляда мерки за помощ. И виждаме, че в някои случаи или, или прекалено рано да се направят заключения, другаде се наблюдава положителна реакция от страна на бенефициентите, но също така да не може да се измери. И може, може да заключим, че ефективността на политиката е, все още е, е, остава неясна, не знаеме точно какви видове политики са ефективни и какви не. Искам сега да сравня статистическите данни за регионалните иновации и оценката на иновационната политика. И това, което виждате тук, установява се по-положителна оценка за качеството и прилагането на регионалната политика за иновациите. Тя се оценява по-положително в водещите региони. И колкото по-назад са регионите, толкова по- отрицателна е тази оценка. Виждаме кои мерки се оценяват положително в едни региони и виждате как обема на тези положителни оценки намалява. Какви са моите ключови послания? Първо трябва да се преодолее разликата между, в иновационно отношение между регионите на Европейския съюз. Е, затова са необходими по-структурни, дългосрочни показатели, които да ни помагат да оценяваме ефективността на иновациите. Ефективната политика а, може да изиграе голяма роля. Това е ключово, ключов резултат от а, изследването. това беше установено в 200 региона, които наблюдаваме. Значи не може да се каже, че политиката няма резултати, няма линеарно причинна зависимост. А, но трябва да се каже, че политиката играе много важна а, роля в, в, в разясняване на въздействието на иновациите. Тя може да има положителен, неутрален или отрицателен а, резултат. виждаме кои региони имат по-добра политика по отношение на иновациите. Трето, трябва да се отделя по-голямо внимание на управлението. И това е свързано с критериите за подбор на програмите и проектите, критериите за оценка на техните резултати, а също така за оценката е, необходима е организации единно, за единно ръководство на процеса на иновациите и да го насочат в е, правилната посока. И накрая има възможност за по-нататъчно усъвършенстване е, на оценката на начина по който се развиват и въздействат иновациите. Благодаря. Всичко това може да прочетете в нашата публикация. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Евгений Кирилов е първият оратор. Той иска да си скаже. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос, който не е лесен за отговор, но би следвало да поговорим. Обръщам се към госпожа Озола и към професор Бачлар. Естествено, че има различни административни структури в нашите държави. Естествено, има различен подход. Централизиран, децентрализация, Понякога обаче ставаме свидетели на проблем с координацията и това вече се каза – с относително малките държави можем да имаме единна агенция, единен подход. Аз сам станах свидетел на това в Естония. Там има една агенция и всичко тече по мет и масло. За големите страни това не е лесен избор. Има ли обаче други примери от Централна и Източна Европа, от новите държави членки, които могат да покажат какви са ползите и какви са недостатъците на двата модела. Благодаря. 5 или 6 човека са се записали за изказване. Нямаме време за дълги коментари, така че ви моля да бъдете пределно ясни и да задавате въпроси. По-скоро, отколкото да коментирате. Виктор Буштинаро. Благодаря. Госпожо председател, първо искам да благодаря на професора. Онова, което казахте, потвърждава онова, което казах за Румъния. Две неща, две бележки към господин Фрито, румънски генерален директор. Става ясно след вашата презентация, че града е най-доброто място за интегриран подход. И там се събират на едно място различните фондове. Как подготвя Румъния бъдещето изпълнение на кохезионната политика, за да може да практикува и интегрирания подход, и многостранния, многофондов подход в рамките на развитието на градските райони. Втория ми въпрос. Как да се управляват тези проекти, в които участват средства от много фондове, като се има предвид, че и днес по отношение на инфраструктурата, например, Румъния има проблеми какво трябва да се направи, за да започнем, дори и да не е на 1 януари 2014 година. И как трябва да работим, за да може изпълнението да е успешно. И накрая, по отношение на стъбовете на развитие. Знам как стоят нещата, само че трябва да кажа, че имаше недостатъци. Процесът беше непрозрачен, недемократичен, нямаше кой знае каква свобода на избор за другите градове. И на второ място нямаме стратегия за развитие на градските райони и за енергетиката. Защото трябва да кажа, че за да има градско развитие, трябва да има стратегия за него и трябва да има стратегия за енергетиката. Те вървят ръка за ръка. Благодаря. Ивърс Гудманис. Един въпрос много набързо към румънския експерт. Чух, че има слухове, според които вие, независимо от други, приемате и променяте системата за управление на контрола. Може ли това да е някаква причина за процента на освояване от ваша страна? Спомняте си каква система имахме през 2007-2013 година. Благодаря, Ян Обрихт. Благодаря. Една бележка, един въпрос. Бележката е с технически характер. Моля за бъдеще секретарията да информира ораторите, че имаме малки екрани. Тези слайдове са за големи екрани. Живеем в епоха на стремглаво техническо развитие, но трябва да се каже, че не винаги имаме големи екрани. Ние сега не можахме да прочетем това, което е написано на екраните. Може ли да ни изпратите слайдовете? Имам един въпрос, не знам кой иска да отговори. Джон, може би. Първият. аналитичните и политическите категории за Централна и Източна Европа. Тази е, категоризация на страни от Западна, е, Централна, Източна Европа, това са политически определения. Никога не съм чувал е, за Кипър или Малта, че са нови държави членки. Не, ние в Централна и Източна Европа сме нови. И ще останем такива още 25 години. Затова тази категоризация, валидна ли е тя? Има ли някакви специфични характеристики за тези държави? Или трябва да признаете, че няма кой знае какви разлики, защото може да се види, че няма кой знае какви различия между страна от Централна и Източна Европа и Гърция, например, или Португалия. С други думи, валидно ли е това разделение? Благодаря. Нека да кажа на Ян, че ако някой от старите държави никой е, няма да каже, че тези 15 стари държави са с обща идентичност. За нас обаче, това се казва, ние се разглеждаме като някаква група от държави. Сега Йенс Нилсон. Благодаря. Благодаря. Мога ли да говоря на шведски? Оратора може да говори на шведски. Искам да говоря на шведски, за да съм сигурен, че онова, което ще кажа, ще излезе. Няма проблем, нали? Така, добре. Много се радвам, когато чувам какъв е опита в тези страни. Виждам, че вие се получвате от натрупания опит, само че за да се получи човек, трябва да бъде честен и да чува критическите коментари критичните коментари по-скоро. Не може само в правителствата, в администрацията да проявяват самокритика. Трябва навсякъде това да се случва. Латвия каза, че партньорството е много важно за бъдещето и точно от това имаме нужда. Партньорството е много важна дума в парламента. Ние казваме, че принципа на партньорство трябва да получи приоритет, за да може всички да участват, за да може ръководещите проектите да поканят останалите заинтересовани лица, за да може да се поканят всички, които са ангажирани на местна почва в различни организации. Всички тези хора трябва да работят заедно. Аз го знам от собствен опит. Аз съм бил кмет в един много малък град в Швеция и знам какво става, когато не те поканят, защото общо взето не те канят. Трябва да се бориш, за да те поканят. Трябва да се бориш с е, хора от държавната администрация, които винаги са големи всезнайковци и знаят какво трябва да се направи. Така че много е важен този принцип е, на партньорството и той е важен за ефикасното изпълнение. Благодаря и така приключвам. Благодаря. Йоахим Целер. Благодаря. Е, на четиримата експерти. Те споделиха каква е гледната им точка, какво смятат за кохезионната политика, за структурните политики, Целта на тези политики е да дадат възможност на по-изостаналите, по-слабите райони е, в Европа да запълнят тази бездна между тях самите и между останалите по-богатите региони. Чухме примери от е, Централна, Източна, от Западна Европа. Не навсякъде има кой знае какъв успех. и не навсякъде средствата са оползотворени както трябва. Има примери за много инвестирани средства, а пък е, тази пропа, за която говоря, не е запълнена. Много често средства се използват, за да се осъществят на практика намеренията на централните правителства. Най-често става въпрос за инфраструктурни проекти, изграждането на пътища и така нататък. Дори и да не е сигурно, че тези инфраструктурни проекти ще бъдат от полза. Чух от вашите презентации, че е, в вашите страни има някои опасности и рискове, които и ние сме виждали в Западна Европа. Аз сам съм виждал със собствените си очи как се изгражда пречиствателна система в райони, в които е, съответните малки селца или местности въобще нямат необходимата канализация, която да се обвърже с е, пречиствателните станции. немската компания, която изгради тези пречиствателни станции, е доволна от припечеленото, но дали тези станции са полезни за малките райони, в които се намират, това е друг въпрос. Можем да говорим дали всъщност структурните политики и кохезионната политика са полезни, тъй като примери като този, който току-що дадох, са много, има много такива е, примери. Вие казахте как може да се решат проблемите и мисля, че в следващия парламент ние ще трябва да обърнем сериозно внимание на онова, което казахте. И аз си мисля, че ние трябва да използваме средствата, с които разполагаме, за да укрепим вътрешния пазар и конкурентоспособността на Европа. Ето защо въпросът ми е следния. Какъв съвет бихте ни дали? Какво можем да направим, за да окажем въздействие върху държавите членки и за да се работи така, че да не се допускат подобни грешки? Аз съм съгласен с казаното от колегата от Швеция. Ние би следвало да подобрим координацията с регионите. не е достатъчно само да се изграждат шосета, инфраструктура в райони, където тези пътища няма да се използват ще има малък бум на строителството в съответния регион, но няма да има дългосрочен положителен ефект върху економиката на тези региони. Идеята да се съберат на едно място учените и представителите на индустрията е добра. Но ако погледнем, за съжаление, страните от Централна и Източна Европа, там има много какво да се направи. И мисля, че тук трябва да се обърне повече внимание. Искам да попитам господин Левандовски нещо. Мимоходом споменахте, че Централна и Източна Европа не разполага с иновации възоснова на проекта на сътрудничество. Какво точно имахте предвид? Казахте, че става въпрос по-скоро за отделна инициатива на някакви компании. Дали това се дължи на традиционните отношения в обществата, дали става въпрос за иерархия, има ли някакво развитие в тази връзка? Благодаря. Кой иска да започне? Джон, заповядайте. И след това, ако комисията иска да се изкаже, просто ми дайте знак. Не искате, добре. Благодаря за въпросите. Ще отговоря на унези. Не на най-лесните, разбира се, но на тези, които ми бяха отправени. Господин Кирилов, как да а, изчисляваме или да оценяваме административния е, капацитет. Има много измерения на административния капацитет, много аспекти, които сме изучавали. Ресурси, е, личен състав, умения, процедури, структури, стабилност. Но също така Става дума за един процес на постигане, на знания, на умения, на приспособяване и, разбира се, административната култура. Това е едно много важно понятие. По-малките страни обаче, според опита, показват повече успехи. Те имат по-добър капацитет. Ние проучахме този проблем между 2002-2008 година за Естония, Латвия, Полша. И тези, тези страни на практика показаха много по-добри резултати в сравнение с по-големите страни. там на, на практика е имало много повече децентрализация, Литва също, освен Естония. Така че наистина има така доказателства, които подкрепят вашето е, мнение и вашата гледна точка. Тор. господин Обрих. А, сега, тези, тези страни се е, обособяват в една група, тъй като а, стратегическите цели се изпълняваха предимно с средства от политиката на сближаване. Но тези неща се променят, не само Полша, но и в другите страни. Все, все повече и повече вътрешните интереси преобладават при разпределянето и а, е, разходването на средствата. Така че има просто а, е, едно така преориентиране от а, е, лоу, модела лоу-кост към а, модели, където добавената стойност е много по-голяма. В някои страни от е, Централна и Източна Европа има много по-добри резултати, отколкото в 15-те в тази област. Господин Цела, вие е, споменахте разходването за инфраструктури. Ако, по, ако погледнем в исторически план е, и ако, почерп, ако се обърнем към постигнато в 15-те и така наречените нови държави членки. Ефективността, качеството на разходване зависи от капацитета да се извършват стратегически анализи и да се ориентират стратегически средствата. Също така е, е от значение е, познанията, уменията на съответните административни е, единици, органи. Защото основният въпрос е какво може да се направи сега. Как... Лично аз смятам, че в следващия програмен период ако а, политиката наистина се ориентира повече към стратегическите цели и ако това а, бъде прието от а, комисията, то трябва да има много и ясни а, и точни анализи на това, което се извършва по места, т.е. нещата трябва да се казват с истинските им имена. Е, тази, е, тази комисия да, е, да обсъжда тези проблеми, така както това става в бюджетната комисия, за да могат да се променят наистина основните инструменти, с които се води тази политика и да има по-голяма ефективност. Благодаря, Джон. Сега нашия румънски колега. Благодаря много. Няколко въпроса ми бяха отправени за проблеми, с които се сблъскваме в Румъния проблеми свързани с интегрирания подход за градовете или големите градове. Ние подготвяме едно обществено допитване по програмите, което, което ще бъде за, за развитието на градовете, а, и тяхното място. Сега няма да навлизам в подробности, защото те са много технически, но искам да. да кажа следното. Про... Проекти, които свъ... включват а, една цел, която е определена от местните органи на властта. Не са неща, които се срещат често в програмите, но в Румъния ние имаме няколко такива програми и по този начин отговаряме на а, нуждите, проистичащи от, социал, от социалното сближаване. От една страна прилагаме интегрирани мерки и интегрирани подходи в фазата на а, планиране. Но, според мене, най-важното е, е следното. Имахме пилотни проекти, а, и без участието на общините, на обществеността в разрешаването на проблемите, с които се сблъскват най-уязвимите райони, районите в най-неравностойно положение, проблемите никога нямаше да бъдат решени. Така че при липса на такова включване мерките стават неефективни. За това ние прибягнахме към използването на инструменти и методи за избиране на програми, които да могат наистина да включват и да се управляват с интегрирани проекти. Тоест, да, да има наистина а, положителни резултати и за двете страни, и както и за всички участващи, за всички участници в проекта. А, аз не съм участвал в а, координирането на средствата и начината на разходване, но предпол пред, предполагам, че ми зададахте въпрос, свързан с организирането на търговете за обществени поръчки. Знаете, че в Румъния съществува един надзорен орган, който наистина упражнява контрол. За сега обаче няма, не са настъпили промени в про... системата на контрол и управление на средствата в Румъния. Но разликата идва от тълкуването. Понякога бенефициента и и е, органа за управление на средствата и Европейската комисия тълкуват по различен начин едни и същи понятия. И е, на практика е, стана така, че четири отделни заинтересовани страни или участващи оператори тълкуват по различен начин едни и същи правила – но мисля, че в крайна сметка проблема проистичаше от това, че тези, които тълковах, тълкуваха регламентите и правилата, нямаха необходимия опит и необходимите умения, за да извършат подобно тълкуване. И бих искал също така да добавя нещо, макар и въпроса да не ми беше отправен. Става дума за ползите или за резултатите от раз разходването и управлението на европейските средства. Всъщност всичко зависи от приоритетите, дали искате максимални резултати или да използвате максимални, максимално средствата, които ще ви помогнат да постигнете целите. Защото много често системата на контрол – не позволява да се постигне необходимата цел. Благодаря и госпожата Зо. Uh, yes, uh... Благодаря ви. Благодаря. Имам две забележки. Едната е за предимствата и недостатъците на Централната агенция въпреки, че Латвия е малка страна и въпреки, че, както моят колега спомена, при нас използването на европейските фондове е доста ефективно, все пак искам да подчертая, а, че това в никакъв случай не противоречи на нуждата от интегриран подход. Опитвали сме такъв подход в Латвия в програмите за градско развитие, който беше прилаган от общините, които установиха, че той е много полезен и удовлетворява техните нужди. Каква, какви са предимствата на подобна система? Дават се по-големи възможности на местните власти да взимат решения – те се съсредоточават вниманието си върху тематична програма, организират публичен търг и след това общините кандидатстват за финансиране. Но а, в някои случаи нещата са доста различни. В някои години, примерно, не е възможно за един град да кандидатства за средства, докато в, по друго време се страна две години, от това би имало много по-голяма полза. А, тоест, системата, за която говорим, може да бъде много полезна и да даде по-добри резултати. Става дума за, климатични, а, за тематични а, приоритети, които са ясно формулирани. Необходимо е да се установи равновесие между местните е, органи, които взимат решения и решенията, които се взимат на централно ниво. Сега нещо за инвестициите в инфраструктурни про проекти, които не винаги са особено ефективни. Напълно съм съгласна с вашите наблюдения по отношение на инфраструктурите, които се отнасят до опазване на околната среда. Даден, даден беше пример, че са инвестирани 1 милион евро, а само 10 жилища са свързани с а, канализационната мрежа. Тоест, а, няма магическа пръчка, с която да може да се решават тези проблеми. Но бих а, предложила три възможни решения. Едно е по-добре да оползотворяваме опита, за да извличаме полки от миналото. По-добре да проектираме програми, като вграждаме в тях необходимата гъвкавост. Защото положението, примерно през 2018, може да бъде съвсем различно Програмите проектираме сега, но трябва да вграждаме в тях достатъчен елемент на гъвкаво, за да може да ги променяме спрямо бъдещите изисквания. Второ, това е по-ефективното използване на възможностите на партньорството. И тук Европейският парламент изигра своята роля, неправителствените организации са доволни от това, което става в тази област за да могат да се постигат значително по-добри резултати. Това второ и накрая още едно потенциално благоприятно решение. Европейската комисия трябва да изиграе своята роля, като предоставя оперативни програми, партньорски споразумения и което настоява за оправдаване на разходите по тези програми. Това несъмнено ще даде по-добри резултати, както по-добри резултати ще даде и по-голямото вслушване в исканията на партньорите и в нуждите на страната като цяло. Благодаря. Вин Бенетовски. Съвсем накратко по отношение на методологията. Как се опитваме да е, наблюдаваме резултатите? Регионалната, регионалният е, таблица за иновациите, така наречения скорборд, отбелязва първо постиженията на водещите региони. Но интересно е тук да погледнем зад показателите, за да видим какво всъщност става. Това е един по-функционален подход. Mainly business R&D expenditures and, and highly innovative cons- uh, companies are concentrated. А друга възможност е да обърнем внимание на промишлени райони с висока заетост. Но има региони, в които основна роля играят услугите или пък е, научната продукция. т.е. трябва да се опитаме да видим какво всъщност стои за тези показатели. Какво искат регионите в крайна сметка? Те искат е, да има е, мерки, които им дават резултати. И към това трябва да бъде насочено програмирането Госпожо председател, бях е, попитан дали върви подготовка за колаборативен, съвместен подход. Става, става, но бавно. Дали е, се наблюдават вече кълнове на културните явления, за които говорим, и те се наблюдават. Но мисля, че най-важното са рамковите условия и примерите, от които може да извлечем полуки, е, също така и инфраструктурата за научни изследвания. Е, мисля, че се движим в правилна посока. Но може би съществува опасност да се сръчаваме вниманието си върху едни или други специали, специални, специализирани а, области, а трябва по-открито да разговаряме за механизма на подбор на проектите, да, за преодоляване на липсата на взаимно доверие. А, нещо, което зависи от културните традиции на отделните страни и региони. Бих искала да благодаря на всички специалисти, които а, направиха възможна тази интересна дискусия. Благодаря още един път на всички. И сега много бързо минаваме към последната точка от нашия дневен ред. Ще чуем какво представяне на доклада на комисията, който отчита различията в, в областта на образованието между регионите в Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер на всички депутати. Много се радвам, че вашата комисия е, реши да покани генералния директор на комисията в областта на образованието за представяне на това проучване. То се нарича Отчитане на различията, неравенства в образованието в регионите на Европейския съюз. Нека в началото да представя някои от основните заключения на доклада и след това ще ви дам е, нашето виждане за това какво може да се направи и как може да допринесе Европейския съюз. Доклада е разпечатан тук в залата, може да вземете копия от него. Защо тази тема е толкова важна? Разполагаме с много доказателства, че има различия в образованието в Европейския съюз и те отразяват е, неравността във всички области на Европейския съюз. Т.е. има тясна връзка между различията в образованието и различията в развитието на регионите. Това от своя страна води до това, че много високообразовани хора напускат своите региони, ставаме свидетели на изтичане на мозъци. Региона започва да се развива по-бавно, просто защото хората с добро образование напускат съответния регион. Това от своя страна пък води до отрицателно въздействие върху економическите постижения на региона. Така че това е съществуващ проблем. Темата има отношение и към сближаването, защото социалното сближаване е сериозно засегнато от различията в образованията. Няколко думи в началото. Какъв е този доклад който някои от вас вече държат в ръцете си. Разполагаме с мрежа от експерти по социалните аспекти на образованието и обучението. Тази мрежа се нарича НЕСЕТ и тези експерти правят проучвания по поръчка на комисията. Те изследваха всички данни, с които разполагаме, най-вече от Евростат, но и от други източници, когато има такива данни. В този екип има експерти под ръководството на Дани Дорлинг и Димитрис Балас от университета в Шефилд. Опитахме се да ги поканим тук, но те за съжаление не успяха да дойдат днес. В доклада са проучени повече от 100 карти, които би трябвало да визуализират тези различия в образованието. Използвани са съвременни системи за изследване на данните, но естествено има ограничения. Повечето от данните са на ниво NUTS 2 За тези страни, които нямат повече региони по НУЦ-2 не можем да разполагаме с кой знае колко надежни данни. Освен това, данните са от 2010 година, но те ни дават определена информация. Учените се опитаха да разгледат тези данни светлината на 10 различни показателя, например е, показатели свързани с възможностите за образование. Какви са основните въпроси в доклада? На първо място, доклада се опитва да отговори на въпроса какви са недостатъците в областта на образованието в цяла Европа. Като идеята е да се видят различията в Европа. Втория въпрос е какво сравнение може да се направи между държавите членки на ЕС във връзка с вътрешното разпределение на неравенствата и Третата тема, която е малко по-проблемна, какви политики можем да приложим, за да премахнем тези различия и неравенството. Нека да погледнем сега картите. Между другото, един от депутатите каза, че е невъзможно да се видят картите на тези екрани. Извинявам се, да се надяваме, че ще имате възможност да погледнете самата публикация. Нека да започнем сега с анализа между различните региони на Съюза. Това е пълната карта на регионите. Първият показател е дела на хората с ниска квалификация. И тук съответно има проблеми. Искаме да видим дали има места, където този дял е много висок. Тук разглеждаме начално, е, средно образование, зависимост е, съответно от е, различните образователни системи. Виждате, че тук има разлика между севера и изтока. В Португалия, Испания, Италия и Гърция има много голям процент необразовани или нискообразовани хора. Гия е някъде по средата. Да, в, в, в Виолетово. Е, извинявам се за това, че не се вижда на екрана. Ако погледнете сега конкретните региони, от тези региони, в които има най-голям брой ниско квалифицирани хора, това са Алентехо, Сентро в Португалия, Екстремадура в Испания и така нататък. Това са примери с най-слабите ученици, ако мога така да се изразя. А най-добрите ученици, Прага, например, Чехия, най-нисък процент и няколко от немските региони. Нека сега да погледнем дела на хората с висше образование. Можем да очакваме, че тенденцията ще е същата, само че нещата не са такива каквито предполагаме, че са. Виждате на картата хората, които имат висше образование. И виждате, че нещата са доста различни в различните райони. Ако погледнем конкретните региони, извинявам се отново за малките букви, в вътрешен Лондон имаме най-много хора с висше образование. След това Брабан Валон в Белгия, Стокхолм в Швеция, страната на баските в Испания и така нататък, Утрехт в Холандия. Къде са най-низките проценти? 7% в Северозапад, в Чехия, Суд Монтения в Румъния, Вале Оста в Италия, Алентехо в Португалия. Така че виждате, че има известна връзка между двете тенденции. Нека сега да погледнем третата картина. Видяхме хората с висше образование, хората с много ниско образование. Нека сега да видим доколко те участват в обучението в рамките на целия живот. Това е част от стратегията за допълнителна квалификация на трудовата сила. Значи виждате, че има големи разминавания в цяла Европа. Отново разделението е север от една страна, от друга страна юго-исток най-голям процент участващи в програми е, в, е, за обучение през целия живот имаме в Скандинавия и в Англия, а най-низките проценти са в Юго-Источна Европа. Виждате къде има най-високи и най-низки проценти в България, Северо-Западен район, в е, Гърция, Нотио Егео, Стерия Лада, в България, югоисточен и така нататък. Извинявам се за лошото произношение. Що се отнася до регионите с най-голямо участие, много региони в Великобритания имаме такива, датската столица, вътрешен Лондон, Мит Юлен в Дания, някои региони в Финландия и Швеция. Отново, значи казвам разликата, границата върви полуста север-юго-исток. И накрая, по отношение на разликите между регионите в Европа. Нека да погледнем сега географската достъпност до образование. Тук виждате хора, които живеят на повече от 60 минути път от най-близкия университет. Това е един много известен показател. Естествено, тук се засяга географията на регионите. Погледнете сега, най-големия проблем е Селта в Испания, след това на второ място Северо-Западен район в България, Малта, Сиодата Автонома Демеия и няколко региона в Гърция. Този показател, естествено, трябва да бъде разглеждан предпазливо, защото знаете, че има места, където се предоставя обучение през целия живот и съответно този фактор може да не е толкова решаващ. северните части на Швеция, на Финландия също попадат сред слабите ученици, но в южните части на тези страни има по-добри показатели. Сега по отношение на това, което се случва в рамките на държавите членки. Какъв подход избрахме? Искахме да разгледаме бездната между най-добре справящия се и най-зле справящия се регион в съответната страна. Нека да започнем сега с най-низката квалификация или най-низкото образование. Тоест, какви са процентите, разликата между най-добрите и най-слабите ученици? В Елзас, във Франция, имаме най- нисък процент на нискообразовани хора. В Корсика имаме 60%, т.е. Франция има най-голямото различие. След това имаме Гърция, Испания, Румъния и Германия. Много големи различия между регионите. В страни като Словения, Ирландия, Словакия, Австрия и Финландия тази бездна е много малка. Тя почти не съществува. Ако имаме регион, който се справя добре, и от друга страна, ако има региони с а, по-зле, а, с, с по-лоши показатели, а, в крайна сметка въздействието върху средното за страната може да е а, различно. Сега, студентите, които учат в университети. Това показва каква ще е бъдещата наличност на хора с висока квалификация. Тук се вижда, че има големи разлики между столицата и провинцията. Най-големите разлики се наблюдават в Белгия между Брюксел и провинция Люксембург. Има големи различия в Чехия, Австрия и Италия. Гърция и Румъния също имат големи различия, над 80%. Това се обяснява с а, факта, че в големите региони, в столицата има много повече възможности да се получи висше образование. Нещата се различават до известна степен, когато погледнем броя на завършващите Виждате, че тук списъка с страните е малко по-различен. Да видим сега какъв е броя на завършващите. Има големи разлики между регионите в Великобритания, Франция, Чехия, Испания, Словакия и Румъния. Ако вземем Франция за пример, например, Ил де Франс като регион 33% от хората завършват, на Корсика малко повече от 11%. Когато различията не са толкова големи, е, това става в страни като Ирландия, Италия, Словения, Португалия, Финландия и Австрия. Е, тези различия са под 10%. И последния показател за различията между държавите членки – участието на възрастни хора в обучение през целия живот. Тук имаме големи разминавания в Великобритания, Словакия и Дания – в случаите с Великобритания и Дания това се обяснява с високия процент на участващи в такива програми по новата перспектива. Отново това обаче показва, че има разлика, разминавания между регионите в държавите членки. Така стоят нещата. Съвсем накратко исках да ви представя заключенията. Естествено имаме много, много повече информация, която можем да ви дадем. Ако проявявате интерес, моля ви да прочетете доклада. И сега, какво въздействие може да има всичко това върху политиката, която прилагаме? Може би проявявате интерес. Става ясно от проучването, че мястото, на което човек живее, може да окаже голямо въздействие върху образованието и върху бъдещите перспективи за развитието на съответното лице. Нека да не забравяме това. Освен това, макар че едва ли го казвам в правилната комисия, е, има въпроси, свързани с националната политика. Образованието засяга и вас, между другото. Какво може да се направи? Какво може да се свърши, за да се справим с тези различия? Това не е нещо ново. Има много политики, които вече се използват за да се смекчи въздействието на проблема. Или страните могат да преразпределят средствата между регионите, или може да използват по-целенасочени програми към конкретни райони. Ставаме свидетели на такива програми във Франция, Португалия, Великобритания, Швеция. Всичко това естествено зависи от нуждите на съответните региони и съответния подход, който избира дадената държава. Много е важно да се разгледа и синергията между различните политики, защото не може да се опитаме да решим проблемите с образованието без да обърнем друг... внимание на другите проблеми в регионите. Както вече казах, Образованието е много тясно свързано с доходите, с економическото развитие, с заетостта. Така че естествено, че трябва да има цялостен подход. Не можем просто да запълваме малките дубки в една отделна сфера. И накрая, и може би най-важното заключение, имаме все повече и повече доказателства за това, че човешкият капитал е изключително важен за регионалното развитие и за економическите показатели в съответния регион. регионите и тяхното економическо развитие, съответно високото заплащане, възможностите привличат високообразованите хора. Ето защо трябва да се каже, че си заслужава да се разширят възможностите за получаване на висше образование. Това е посланието, ако трябва да го сведем само до едно изречение. Как може Европейския съюз да допринесе за подобряване на положението? Говорихме много за регионите и за държавите, нека сега да погледнем към Европейския съюз. Първо, трябва да признаем, че стратегията ЕС 2020 с своите цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж може да се използва. Тоест, дневния ред е зададен. Имаме основни цели, като справяне с проблемите, на напускането на, на, на училището в ранен етап, е, знаете за целта за, за висшето образование. Тук можем да използваме конкретни препоръки към държавите. В тези препоръки през последните няколко години се наблюдава повече и повече е, поставяне на ударението върху образованието. Имаме стратегическа рамка за сътрудничество между държавите членки е, в рамките на програмата Образование и обучение 2020. Тук е, смятам, че трябва да положим усилия, за да укрепим тази рамка и да се опитаме да насърчаваме равенството и социалното сближаване. Това е стратегическа цел 3. Между другото, ако трябва да споменем някои инициативи, които наскоро бяха предприяти. През ноември миналата година комисията представи едно съобщение, което се нарича преосмислене на образованието. Там се говори, че трябва да се увеличат уменията, за да може да откликнем на предизвикателствата на 21 век, демографските е, проблеми и включително така наречените умения вет, които са насочени към регионите, трябва да бъдат развити. Искам да спомена една друга инициатива, която ще бъде представена утре от колегима на комисарите. Тя се нарича отваряне на образованието. Това е едно съобщение, което ще бъде лансирано от комисарите Василио и Круз. Идеята тук е да се постави ударението върху електронното образование, обучение, образованието от разстояние, използването на технологиите. Обръща се внимание на групите в неравностойно положение, на регионите в неравностойно положение на информационните и комуникационните технологии. Прочетете това съобщение, което ще се появи утре. По отношение на средствата и възможностите за финансиране, Erasmus Плюс започва от 2014 година. Там ще има различни възможности за хората в сферата на образованието ще може да се създават алианси, сдружения на обучаващи, ще участват местните власти, ще има увеличение на бюджета, така че Еразъм Плюс ще даде тласък на борбата с неравенствата, с различията. И няколко думи искам да кажа за европейските фондове за структурно развитие. Ако погледнем инвестициите в образованието и обучението, и ако погледнем онова, което е постигнато в рамките на настоящия програмен период, ще видим, че има доказателства за това, че и инвестициите в образованието са инвестиции, които водят до голяма възвръщаемост в средносрочен план. И всъщност образованието е единствената област, може би, където това се наблюдава. Освен това, има изследвания, които показват, че човешкия капитал, високо човешки капитал е свързан пряко с това какви са економическите показатели на градовете. Освен това, тясна връзка има между качеството на образованието и неравенството в економически план. Заключенията за кохезионната политика. Знаете, че сега се водят преговори за новата многогодишна финансова рамка. Можем да кажем, че е изключително важно да се направят значителни инвестиции чрез Европейски фонд за структурни инвестиции в образованието и обучението. Това трябва да стане на национално и регионално ниво. Естествено, трябва да се използва и социалния фонд, знаете за, за цел 10. По отношение на Европейския фонд за регионално развитие, тук също има потенциал за действие. Когато говорим за Европейския социален фонд, много е важно да се гарантира адекватно ниво на инвестиции в човешкия капитал в рамките на този фонд. Няма нужда да споменавам, че независимо какво правим, трябва подхода да се основава на нуждите на съответните региони и да отчита разликите между тях. Що се отнася до кохезионната политика, много е важно да се търси възможността за синергия. Едва ли ще ви изненадам, когато кажа това, но е много важно образованието и инвестициите в образованието да са свързани и с възможностите за реализация в научната област, в бизнеса и така нататък. И естествено трябва да се търси синергията между различните програми, Еразъм Плюс, Хоризонт 2020 и така нататък. Трябва да се каже на всички заинтересовани страни, на, на власт имащите, че те имат задължения и трябва да действат не на последно място по отношение на споразуменията за партньорство. Това исках да кажа. Надявам се, че не говорих твърде дълго. Надявам се, че съм събудила вашия интерес. Съм готова да отговарям на въпросите. Благодаря. Uh, Сега, не знам дали има въпроси. Виктор. Благодаря много за вашето изказване, но има някои елементи, които не само будат нашата загриженост като представители на държави членки, но на равнище на целия Европейски съюз. На практика в неграмотността все повече и повече расте в Европейския съюз. В, по време на криза има все повече и повече неграмотно Второ, има огромни разлики между градските и селските райони. Не само в Румъния, не само в България, но и в други държави членки. Трето, все повече по-големи разлики или направо пропасти, които делът отделните държави членки и а, техните университети, някои от които са изваредно престижни, други съвсем не. Така че... Също така проблемите свързани с заетостта сред, сред дипломираните. Какво? какво да правят завършилите, дипломираните, които не могат да намерят работа след е, получаване на диплома. Това не е проблем само в Испания, това е, е проблем, който се наблюдава в различни страни. То е проблем на обществото, как можем да убеждаваме младите хора да е, учат в университета, да следват, когато не могат да намерят работа. Работа. Когато на тях им се предлага просто някаква работа, за която не е нужна квалификация. Така че и процеса за изтичане на мозиците от изток към запад, защото голяма част от нашите добри студенти, рум, румънци, унгарци, не знам дали в Полша проблема е на същото равнище, но те търсят по-добра работа на Запад, т.е. водени са от философията и правилата на пазара. Така че какво да направят? Местните органи на властта, регионите, правителствата на практика тук става въпрос на стандарт на живот, така че тук трябва да се намери някаква стратегия. Не може с една магическа пръчка нещата да се решат. Това е проблем, пред който е изправено всеко едно правителство. Защото едно е в вашето общество а, да се влеят 5 милиона дипломирани, е, подготвени млади хора и друго е в едно друго общество, от което те се отливат, от което те напускат. Така че, можем ли да решим тези проблеми? Това е. Имаме ли някакъв отговор на този въпрос. А, знам, че проблема е много тежък в Испания, но и в много други държави членки. Така че къде ще къде? Къде ще си намерят работа? В Магреба ли? В Бразилия ли? Защото нашите държави членки вече не са в състояние да осигурят работа, работни места на високо квалифицирани, дипломирани млади хора. Така че, я много на кратко, защото трябва да приклечваме. А, много сме малко, но можем да обсъдим въпросите. С един кратък въпрос. не разгледах резултатите, цифрите, статистиките. Много интересно. Какви са, какви, какви са причините на, за тези разлики? Дали става дума за стандарт на живот или е, равнището на подготовка на преподавателите или качеството на учебните заведения? Това е което трябва да обсъдиме защото Тоест, ние трябва да разберем първо причините, за да а, решим проблемите. А, виждаме нали, цифрите за провинция Люксембург в Белгия. А, дали а, е, има ли съотношение с БВП? Това са интересни въпроси. Виждаме, че има разлики вътре в, в държавите членки но мисля, че търсенето на причините ще бъде вече начало на един отговор. Мари Терес Санчес. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Абсолютно съм съгласна с казаното от Ян. Благодаря за данните. Може би можехме да разгледаме едновременно данните и цифрите свързани с е, управлението на кохезионните фондове и цифрите, които вие ни представихте. Вие е, си зададахте въпроса, кои политики са в състояние да е, въздействат върху намалението на, намаляването на тези разлики? Кои, с какви инструменти разполагаме за превъзмогване на тези проблеми. Аз съм член на Комисията по образование и култура. Самата аз съм била преподавател. Така че им разполагаме с инструменти, знаеме как можем да ги използваме, но какви са, какво е, какви са последиците от тяхното използване за намаляване, е, за заличаване на разликите. Защото след като е, изслушахме докладите за кохезионните средства, се питаме е, с какви средства разполагаме за превъзмогне на тези проблеми. Е, дали е, структурните фондове, фонда за Европейския фонд за солидарност. По, по, по, по, по, по, какъв, по, по какъв начин да ги използваме? Защото в крайна сметка чуваме, събираме данни в различните комисии, но в един момент трябва да ги съпоставиме тези данни, за да можем да постигнем резултати. Трябва ли да има повече строгост, повече цели, цели, цели, целево, целево използване, насочване е, на средствата. Може би е, регионите, териториите не винаги имат е, и прилагат най-ефективните политики. Може би, ако бяхме изслушали подобни резултати преди година и половина, щехме да решим друга политика. Разполагате с две минути, за да отговорите. Заповядайте. Да, аз с удоволствие ще разговарям с колегите след приключване на заседанието. Тези заключения. Разбира се, много сме загрижени от увеличаването на неграмотността, Имаме програми, имаме еталони, с които измерваме нивото на нивото на неграмотността, но нямаме, не разполагаме достатъчно данни от регионите. Въпросът за безработицата на дипломираните в университетите. Това е много важен въпрос. Той се отнася до определени страни и региони. Но искам да кажа, че ако разгледаме данните, Интересно е да се отбележи, че висшето образование все, все пак е една гаранция най, за най-висока заетост. Тоест, тези, които имат по-високо образование, имат по-голям шанс да си намерят работа. За изтичането на мозъци това е проблем, който съществува. Няма разковниче, няма, е, не е тайна, че този проблем съществува. Това е голям проблем, свързан с регионалното развитие. Но когато инвестираме в обучението, в увеличаване на уменията, е, е, ще може да преодолеем и този проблем. Какви са причините за различ... различията между регионите по отношение на образованието? Трябва да кажа, че в началото на нашето изследване, това беше изследване направено с много малко пари, с е, ограничен бюджет, но това не беше някакво изследване, което трябваше е, да започне от нула, ние се опрехме на съществуващите данни. Е, имаме политика в това отношение. Имаме политика за структурните а, инвестиции. Сега въпросът е да разгледаме въпроса по, по различен а, времеви а, с различен времеви подход. Какво трябва да направим от начало, какво трябва да направим след това и така нататък. Имаме анализи, за отделните страни и се опитваме да вникнем в различията и в специфичните предизвикателства пред образованието и обучението в различните страни и региони и как да подредим приоритетите си във връзка с това. Благодаря. Съжалявам, че говорих малко по-дълго от две минути. Председателката би било много интересно да чуем резултатите и по-нататък от вашите изследвания. А сега съвсем накратко да ви кажа какво решиха координаторите, какви решения бяха взети. Бяха разпределени законодателни доклади по фондовете за солидарност. В резултат на решението от Юнският съвет и предложението на комисията – за финансовото разпределение на средствата между някои страни членки. Това се отнася до биопромишленостите, за департаментът Майот по приложение на социалистите, за Канарските острови е НП, за мерките за европейският е, единен пазар, който зелените ще подготвят доклада там, вземахме решения и за делегациите. Тази година все още е, предстоят е, делегации за Холандия, но не сме предложили, не сме стигнали до никакви предложения по отношение на мисиите. Онези, които са заинтересувани, сроковете са кратки, трябва да се обадят а, и да е, съобщат на координаторите. А, до година между януари и март може би ще има още една делегация и още едно изслушване. Координаторите ще ви осведомят до 11 октомври. Решихме така за едно, да сложим едно външно проучване, което, е, чието резултати ще бъдат използвани от новият парламент за ролята на градовете в политиката на Европейския съюз 2014-2020 и за подготвеността на страните членки за новата политика на сближаване и административния капацитет, който те имат. Възложихме две становища. Предложение за регламент, свързано с променения статут на Майот – господин Тилоен. А сега получихме информация, че двете комисии ЕМВИ и ПЕШ ще по, трябва да гласуват по това въпрос и след това да плануваме през декември в пленарна зала. А срокът за изменение е 30 септември, след това ще гласуваме внесените изменения за двата регламента до 14 октомври а в резултат на гласуването ще се приеме становище. И информацията ще бъде разпратена до всички ви. И последно, следващото седание ще бъде на понеделник, 14 октомври, след обед от 3 часа. Благодаря на всички, които останаха до сега. Закривам заседанието. Е,